Uh, Колеги, моля ви да заемете местата си. Благодаря. So Добро утро. Започваме с приемането на дневния ред. Точка 15. Въпрос с искане за писмен отпор до комисията от Допре относно броя на държавите членки, които чита Турция за сигурна трета държава, ще бъде разгледана след точка 21. Ако нямате възражения, ще приемем тази промяна в дневния ред, така както е предложена. На следващо място приемане на протоколите от 19 октомври 2015 и 3 септември. Ако нямате възражение, ги приемаме. Трето, пета точка от дневния ред. Имайте предвид, че за съжаление няма да има превод на ирландски и хърватски язик. Одобрени предложения от координаторите. Първо номиниране на докладчици Скак Кел от Зелените, докладчик по решението на съвета за изменение на решение на съвета 2015 наклонна черта 1601 за създаване на временни мерки в, свет, в сферата на международната закрила по отношение на Италия и Гърция. Господин Диас Демера, докладчик по изменението на регламент 2016-399 и също 2016-0105. комисията СЕДЕ и нашата комисия ЛИБЕ ще имат съвместно изслушване днес след обед от 3 часа в зала пхспб 001 Доста неща бяха свършени в подготовката на това изслушване. Зная колко са заети колегите в работата на нашата комисия, но ако имате възможност да участвате в това изслушване, ще съм ви много благодарен. Вашето присъствие ще бъде високо оценено. Още нещо също важно за много колеги може би сте забелязали, че документи на нашата комисия на хартиен носител не са на лице, тъй като беше взето такова решение от координаторите в съответствие с това, което се прави и в другите парламентарни комисии. Но може да получите такива документи от разпоредителите в залата Целта на тази мярка е да се намалят разходите, така че ако нещо липсва в документите, с които разполагате, знаете, че това е нарочно. И така стигаме до четвърта точка. Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в обучението в областта на правоприлагането Европол. Диас Демера е докладчик. Искам да кажа нещо накратко. Това е за второ четене. Колегите може би се спомнят, че ние получихме миналата седмица документа от съвета по първо четене в резултат на неофициални преговори между парламента и съвета, приключили през ноември миналата година, одобрени от комисията Либе. Комисията гласува на 13 ноември, така че започваме сега официалната процедура по второ четене. Докладчикът господин Диас Демера ще направи кратко въведение, но искам да подчертаем, че сме в процедурата на второ четене. Това ще означава дълги преговори. Правилата са много ясни какви видове изменения ще бъдат допустими. Искам да обърна внимание на това. Мисля, че докладчикът е, ще го изясни още повече след малко. Крайния срок за изменение 21 е април, а гласуването ще бъде на 28 април. Сега и бих искал да дам думата на докладчика, след което ще дам думата и на докладчице Васянка. Господин Диаз Демера, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам предварително да се извиня. Тъй като не съм в много добро здравословно състояние днес, но ще направя усилия, за да въведа в да, този доклад. Вече три години, колеги, работим по този важен регламент след 10 е, е, заседания в тристранен формат беше постигнат е, консенсус на 26 ноември миналата година. Предвид на сегашното положение искам да подчертая, че разполагаме с, с добри инструменти, правни инструменти за борба срещу а, тероризма и интернет съдържание. Имаме също Център за борба срещу тероризма. Засилихме компетенциите на Европол в борбата срещу организираната престъпност и останалите видове престъпления, така както е изложено в приложение първо към доклада. Съветът през ноември одобри неговото становище беше одобрено и беше изпратено на парламента отново, така както каза преди малко и председателят. Това е обща позиция и аз съм изцяло съгласен с нея. Тя може да се променя от комисията Либе чрез представяне на изменения до 21 април, които ще бъдат гласувани на 28 април. Може да бъдат гласувани на 28 но това не е задължително. Това е споразумение, което беше обсъждано много детайлно и се ползва от широко одобрение благодарение на усърдната работа на всички политически групи в Европейския парламент и при отчитане на гледните точки на докладчиците в Сянка, бих искал отново да подчертая колко съм признателен на всички тях за положения труд и искам да ви призова да гласувате в подкрепа на текста на 28 април, както и на пленарната сесия през месец май. Този регламент е изключително важен, като се има предвид сегашната ситуация и е много полезен инструмент, за да може да се реагира ефикасно на терористичната заплаха. В заключение, господин председател, бих искал да заявя желание да взема думата отново, след като изслушам всички колеги, които ще вземат отношение по въпроса. Председателят разбира се, че ще ви дам думата накрая. Сега господин Вайденхолцер. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от докладчика. Мисля, че това е много добро, конструктивно и интензивно сътрудничество през последните три години ние бяхме в състояние да отговорим на актуалните тенденции и да ги установим. Имаше кратка реакция, бърза реакция от обсерваторията за интернет, мисля, че ние показахме необходимата гъвкавост и е важно сега да доведем нещата до край. Разбира се, има нови проблеми, нови съображения, които трябва да бъдат взети предвид и да се изяснят с отделни правни актове. Важно е обаче, че най-накрая имаме тази добра основа, която всички ние заслужихме. Um... Благодаря. Тимати Кирхов. Аз подкрепям в голяма степен докладчика и работата, която беше осъществена тук, най-вече заради това, че ние високо ценим дейността на Европол, особено като се имат предвид сегашните заплахи. Тази мярка ни дава възможност да има повече отчетност по отношение дейността на Европол. И също е от полза за начина по който работим в областта на защитата на личните данни и правата на гражданите в Европа. Въпросът е важен, от дълго време се работи по него. Ние имаме опит по такива дълги процедури в парламента, както добре знаете, господин председателю но винаги трябва да имаме предвид, че Европол трябва да подкрепим Европол и отличния му директор. Аз продължавам да подкрепям докладчика, разбира се, и се надявам да можем да приключим работа в разумни срокове. Благодаря ви. Господин Питерсен от Алде. Благодаря. Искам да благодаря и да поздравя докладчика за начина по който води преговорите и доброто сътрудничество, както и за това, че отстояваше позицията на парламента. Сегашните предизвикателства за сигурността изискват по-интегрирано сътрудничество между полицейските служби. И с, с този регламент се постига значителен напредък в това отношение. Аз подкрепям бъдещия регламент. Правната основа е Лисабонския договор. Става дума за начина по който се разглеждат личните данни, тяхната защита, предаването на такива данни на трети страни, също парламентарен контрол и други въпроси са голяма стъпка напред но моята политическа група е разочарована от липсата на достатъчно амбиция относно бъдещия мандат на Евробол и създаването на възможности за извършване разследвания. Разбира се, това не е критика към докладчика. Ние отдавна настояваме за това. Съжаляваме, че държавите членки с неохота се съгласяват да има някакви промени в тази посока. Сега Новия регламент за Европол не предвижда също и интегрирането на тези нови предизвикателства на ниво Европейския съюз. Позициите на институциите бяха заявени преди това, което се случи в Париж, Чарли Ебдо, Батаклан и тук в Брюксел. За това ние ще направим целеви предложения за изменения от това, което предлага комисията. Първо, по мандата на Европол. Той няма да бъде нужни инструмента за борба срещу тероризма и трансграничната престъпност, ако целта остане така, както е заявела, заявена, а именно да се засили взаимното сътрудничество само. Новия регламент за Европол трябва ясно да заяви, че Европол трябва да насърчава синергии между правозащитните органи на равнище Европейския съюз, както и да работи за превенцията и преследването на терористична дейност и сериозни престъпления. Освен това да има право да извършва ам, разследвания. Тази агенция трябва да може да стартира наказателни но правни процедури и да и това трябва да бъде нещо, което да се реши от държавите членки, които за сега изискват това да стане само а, факултативно. Освен това, трябва да се засили сътрудничеството между полицейските служби на държавите членки, а не да бъде филтър за, на информацията, която държавите членки искат а, да споделят. Задължението за споделяне на информация трябва да бъде цел на националните звена на Европол. Разбира се, ние сме наясно, че ще бъде сключено споразумение на второ четене и ние не бихме искали да засягаме договореното сред един дълъг процес на водене на преговори. Но ние вярваме, че сега имаме уникалната възможност да направим още една стъпка напред за по-голямо интегриране на сътрудничеството между полицейските сили в Европейския съюз и за извършване на разследвания. Освен това да се засили обмена на информация на равнище Европейски съюз. Това изисква да предприемем допълнителни степки, така че ние ще направим предложение за изменение за подобряване на мандата на Европол и да се създаде правна основа за възможности Европол да осъществява разследвания. Ние ще обсъдим въпроса с останалите политически групи, за да видим дали тези изменения биха имали шанс да минат, защото нашето намерение не е да дереилираме процеса, а да гарантираме сигурността на европейските граждани, на която всички ние държим. Благодаря ви. Корнелия Ернст има думата, но преди това ще дам думата на господин Тери Кабрас от групата на Зелените. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика, господин Диас Демера, благодаря на колегите. Според мен ние свършихме много добра работа, работихме дълго и усърдно. Бих искал да направя три коментара. Първо, групата на зелените ние ние имаме проблема с възможността, предвидена в текста, Европол да предоставя информация на частни а, организации или лица. Това за нас е труден въпрос, защото полицейските служби трябва да получават информация от частни източници, но не и да предоставят такава информация. Това не е тяхната задача. Това е на първо място. Второ, беше споменато от колегата Вайден Холцер. приемането на IRU. Това е нещо, което решихме, че ще бъде включено в отделен текст. Но след атентатите в Париж имаше искане да се включи този въпрос в стария текст. Тогава заявих, че малко прибързваме Прекалено пребързваме. Ние трябва да реагираме спокойно, когато се случи нещо толкова ужасно. Но въпреки това въпросът беше включен по един много упростенчески начин, а не както трябваше, но вече е на лице. И на трето място, и цяло съм съгласен с господин Петерсен. Считам, че Европол няма капацитет за извършване на разследвания, а трябва да има такъв капацитет. Неговата задача не трябва да бъде само да координира останалите полицейски служби в Европа, а да има право на инициатива за извършване на разследвания. Ние сме съгласни с това, Считаме, че би било добре да се предвиди подобна възможност. Благодаря за добре свършената работа. Господин Диас Демера беше изключително а, любезен, дори когато имахме несъгласия помежду ни по някои точки. Благодаря ви. Председателят, преди да дам думата на Диас Демерия, Бих искал да чуя мнението на комисията и на съвета. Първо ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Кой ще вземе думата? Благодаря много, господин председател. Здравейте, уважаеми дами и господа, почитаеми депутати. От комисията ще бъдем изключително кратки и с това ще ви зарадваме определено, господин председател. Както знаете, господин Диес Демера, докладчикът, почерта в началото на своето изказване, че преговорите, обсъжданията по този сложен текст отнеха доста време. с водещата роля на докладчика този парламент положи сериозни усилия да оформи на първо място консенсус вътрешно в парламента, сред всички политически групи, но също и така да се постигне общо разбиране с съвета за това, което комисията счита за обстоен и балансиран текст, в крайна сметка. Господин председател, парламентът получи становището на комисията по първото четене от страна на съвета и както ще видите и в този документ, според комисията целите очертани от комисията в първоначалното предложение се постигат Смятаме, че това, което разглеждаме в момента пред нас е една агенция, която сега ще бъде е, регулирана от правен инструмент в съответствие с изискванията на Лисабонския договор и дава възможност за по-добра отчетност, както и ефикасност и ефективност на сътрудничеството. С това на ум се надяваме, че последните етапи от предстоящата работа ще протекат бързо, така че новите организационни елементи на предстоящата работа да могат а, да влезнат в сила максимално бързо. Благодаря много. Благодаря, казва председателят и дава думата на съвета. Добро утро! Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа от името на съвета тази сутрин. Както каза и комисията, и докладчика, и според съвета резултатът е добър, постигнат между институциите след дълги и понякога доста трудни преговори. Съветът би искал да види а, този важен а, правен документ скоро прият. А, господин Диез Демера пита председателят. Искате ли думата за заключение? Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на Юзеп, който се изказа от също от името на социалистите колегата и колегите, които се изказаха от името на Зелените и от името на АЛДЕ, както и за изказванията от страна на комисията и на съвета. Те обогатяват и моите познания и а, утвърждават и моята увереност, че сме постигнали добро споразумение. Коментарите на господин Питърсен – Благодаря ви много и освен благодарност искам а, да кажа и колко ценя вашето сътрудничество в а, времето, което а, прекарахме в работа заедно. Така че, макар да уважавам вашето становище, трябва категорично да отхвърля представенето на тези изменения. Не смятаме, че нито е подходящо, нито е на време. Ние, разбира се, ще се обявим против а, тях. А, поставят а, под въпрос тези изменения между институционалното споразумение с съвета и комисията и не смятам, че това трябва да бъде позволено да се подават изменения с цел премахване на националните звена означава е, пълно неразбиране за основата на Европол, националните звена, гръбначният стълб на Европол. Това е каналът, който се използва за обмен на информация. за предаване на информацията, която е събрана. Ако нямахме такива национални звена, нямаше как да съществува Европол. Информацията, която се получава в е, Европол с е, посредством отворени източници като радио и телевизия, няма да е достатъчна, няма как така да се действа. Така че колкото и да са подходящи измененията, предложени от АДА, няма как да бъдат приети. И така, колеги, много усилено работихме заедно и смятам, че трябва да отхвърлим предложенията за изменения на АЛДЕ. Няма да давам думата допълнително тук казва председателят, но има два момента. От една страна общия подход и от друга страна при приемането председателя към господин Питърсен. Не ми се иска пак да давам думата. Не искам да започваме с диалог. Нека направя моето заключение и а, да прецените а, къде се намираме, защото ако дам думата на единия докладчик в сянка, след това ще искат и другите да се включат и така ще продължим за винаги. Затова правя заключение. На първо място, от моя гледна точка, два въпроса. А, на първо място, а, общия подход, на второ място, допустимостта на измененията. На втория въпрос. А, допустимостта. Вероятно са допустими извиненията, но ще проверим. На първо място. Съгласен съм с а, общия подход, предприят от докладчика, подкрепен от а, социалисти, демократи и така нататък. А, след тези дълги преговори, това е позицията, която аз бих взел. Смятам, че и от другите докладчици в сянка се разбира и приема. Това приемам аз като процедура председател. Що се отнася до допустимостта, това е въпрос, който ще разгледаме с оглед на ефекта, който биха имали подобни изменения върху споразумението. Помолиха ме бързо да премина към следващата точка от дневния ред. Това е заключението. Знаем къде се намираме. В крайна сметка колегите могат да гласуват против всичко това но ще направя тези две неща преди да се върнем на въпроса. Споделям, подкрепям общия подход на докладчика. Крайен срок отново 21 април, 12 часа и след това ще гласуваме в Либе. Благодаря на всички, които се изказаха. И така, колеги, да преминем към точка 5. Няма никога прости и ясни а, точки в нашия дневен а, ред. А, интересен, спорен въпрос. Комуни... А, съобщението на комисията към съвета и парламента а, за евентуалните а, действия за напред, що се отнася до не а, реципрочността с някои трети страни по отношение на визовата политика. Сега ще чуем едно представяне на комисията за механизма за реципрочност, където се цели а, свободното пъту, безвизово пътуване на а, европейските граждани а, там, където Европейския съюз предоставя а, безвизово пътуване а, и в а, от страна на комисията има задължение да се приеме делегиран акт, който преустановява в период на 12 месеца не неиздаването на виза за граждани на трети страни, в които ситуацията за нереципрочност продължава. Механизма също така изисква от комисията да вземе предвид последиците от преустановяването на неиздаването на виза а, за външните взаимоотношения на Европейския съюз и държавите а, членки. В а, а, своето съобщение комисията а, намира, че спрямо Канада и Съединените щати трябва а, да се постигне пълна реципрочност а, и е, се планират е, бързото иницииране на дискусии за, за на позициите на, на различните а, е, страни не по-късно 12 юли. Бързо ще дам думата на представителите на Европейската комисия, които ще ни а, информират. Белинда Пайк е от страна на комисията тук и а, след това ще дам думата за въпроси от страна на членовете. Заповядайте. А, благодаря, господин председател. Благодаря на вашата комисия, че. А, включихте тази точка в дневния си ред след приемането от страна на комисията на 12 април на а, съобщението. Бях тук и по време на заседанието ви през декември месец. Отново да информирам този механизъм беше прият през ноември 2013 и според този механизъм, ако а, след 12 април, т.е. 2 години по-късно, не са уредени реципрочните отношения по отношение, по отношение на визовия а, режим. Следващата стъпка е временно преустановяване а, в продължение на 12 месеца. Както и вие казахте, това изисква от комисията да отчете и какви биха били последиците върху външните отношения на Европейския съюз и неговите държави членки вследствие от а, временното преустановяване. За Румъния и България има а, а, виза от страна на Канада, а за България, Румъния, Кипър и други има и Полша има изискване за виза от страна Съединените щати. Това а, въжи за всички държави, да речем, ако един френско-ирански гражданин иска да пътува в Съединените щати, за него е необходима виза. Подробно описахме ситуацията и анализирахме какви биха били последиците за а, изискване за а, виза за Европейския съюз за граждани на Канада и Съединените щати. В, този, в това съобщение се говори и за бруна, Бруней, но на 13 април а, получихме от тях а, информация, а, че за граждани на Харватия и на Лихтенштайн ще има 90 дневни визи при навлизане на територията на Бруней. Така че с удоволствие ви информирам за, информирам за това. Какво ще бъ, какви ще бъдат последиците? за Съединените щати, това може да има наистина неприятни последици за европейските граждани. В законодателството се казва, че може да се наложат визи за всички граждани на Европейския съюз, вместо само тези пет. В Канада е по-трудно да си представим какви ще бъдат реакциите. На второ място, най-вероятно ще бъде много трудно за държавите членки да могат да обработят всичките молби за виза за издаване на американски граждани. Около 10 милиона молби на година за Съединените щати и 2 милиона за Канада могат да се очакват. Нека ви дам повече информация и контекст. 120 са молбите за визи в момента за двете държави и още по-широкия контекст е, че за 2015 година общия брой за шенгенски визи моби е 15,5 милиона, които се обработват от 2000 консулства. Ето защо ще са необходими много дълги периоди за е, консулствата, за да определят е, дати за е, срещи, за интервюта, да планират всичко това. В последствие ще има намаляване на пътуването от Съединените щати и Канада и съответно загуби за Европейския съюз. 5%, което е консервативна а, сметка за намалението, ще доведе до много значителни економически загуби. Ние очертаваме всичко това в съобщението. В същото време в съобщението комисията а, апелира към Канада и а, Съединените щати за пълното спазване на реципрочността спрямо 28-те държави членки на Европейския съюз а, с ясни стъпки за постигане на тази цел. По-конкретно спрямо Канада. Подчертава се важността на бързото разширяване на елек... ЕТА, електронното а, разрешение за пътуване. Това на практика ще а, доведе до а, практически безвизово пътуване за около 30% от пътуващите от Румъния и България. Също така би следвало Канада да практикува, да разшири тази практика и към други нискорискови пътуващи. Друга а, подобна мярка, която предлагаме за Съединените щати е ЕСТА а, за пете държави. А, в миналото сме използвали а, по този начин а, визи за Съединените щати в последните 10 години. Също така апелираме и за други юридически инициативи, които ще позволят да се из... да има изключение от 3% отхвърляне на моби за визи и съответните принципи, които се използват за това. Комисията разбира какви ще са разходите и неудобствата за държавите членки на Европейския съюз, за гражданите пътуващи до Съединените щати и Канада. Ето защо искаме да подчертаем, че очертаното в съобщението не се представя като решение. Целта е безвизово пътуване за всички граждани на Европейския съюз. Но с малки изключение бихме би довели до по-добро статукво, отколкото това, което съществува в момента. Съобщението приканва с, законодателите да очертаят заедно пътя напред и за това се радваме, че Либе включи тази точка от дневния ред в а, а, своята работа. Председателят а, Наистина имаме ясно мнение по този въпрос и все пак е хубаво, че няма представен делегиран акт. Ам... А, нашия докладчик за механизма по реципрочност ще вземе думата първи. Преди да започна да говоря по темата, искам да посоча е, някои неща във връзка с адаптирането на регламента от 2001 година 539 е, коса черта 31. Искам да посоча някои данни, които всички колеги би трябвало да знаят повече от, 2000, от е, две години и половина се водиха преговори. Имаше 8 тристранни срещи през декември 2013 е, година. Имаше 328 е, гласа в парламента, т.е. успяхме да постигнем тази цел. Броят, срокът, извинете, беше в срок, беше през май в рамките на тези преговори всички елементи, които са свързани с вътрешната и външната политика, бяха поставени на масата. Ние се опитахме да постигнем известно равновесие между политиката за виза и механизма за реципрочност. Тогава е, бяха забелязани следните предизвикателства от деликатен характер. Трябваше да се обърне внимание във връзка с интелигентния договор, който гарантира солидарност и равно третиране на всички, повтарям, всички европейски граждани. И е, наистина е, ние е, тук е, трябва да включим и външната политика на Европейския съюз. В този дух ние решихме да предоставим на комисията правомощия за вземане на решение в първите 24 месеца след приемането на регламента да бъдат взети всички необходими мерки с цел да се гарантира реципрочност в пълен размер. И в рамките на този срок, доколкото разбирам от представителите на комисията, съвсем ясно следва да се спазват изискванията на регламента във връзка с делегираните актове. Става дума не за съобщение, а за делегиран акт, така че комисията трябва да представи делегиран акт, чиято цел е, е временно спиране на изключване от визови режим за трети държави, които не спазват правилата за реципрочност с държавите членки. Комисията не разполага на практика с никакво поле за действие и е, съдът е, потвърди е, това обстоятелство в своето нареждане от 16 юни 2000 и в своето решение всъщност от 16 юни 2015 година. Аз не съм в състояние в момента да анализирам мотивите за това съобщение. То всъщност беше обект на всички необходими обяснения в тази връзка и наистина не е необходимо да се връщаме към този въпрос. Важно е да бъдат поддържани визите за гражданите от Канада, Бруней и САЩ и е, също така много ясно се очертават компетенциите на комисията, на парламента и на съвета. И в този регламент е, също се посочва, че е, Европейския съюз трябва активно да преследва целите за реципрочност в визовия режим с трети страни, като целта е да се гарантира кохерентност на външната политика на Европейския съюз. Въпросът, за който говорим днес, всъщност, ако мога така да се изразя, съвсем ясно описан в член 4, който а, посочва, че в срок от 24 месеца след датата на публикуването на съобщението за третите страни не трябва да бъде премахнато освобождаването от визи. Комисията ще трябва да приеме делегиран акт, а, а, който изменя из... приложение 2 и който предвижда изключване от визов режим за гражданите на тези трети страни. Комисията трябва да представи едно а, съобщение. А, пак повтарям, а, никъде не е посочено обаче, че комисията трябва да представи съобщение. Аз мисля, че комисията трябва да обясни какво е направила през това време и защо не е спазен принципа за реципрочност. Комисията трябва да спазва своите задължения във връзка с представянето на делегиран акт акт и е, със законодателя след представянето на този акт имам предвид е, съвета и парламента, ще трябва да обсъди въпроса във връзка с а, тази разпоредба. докато казвам, това е наше правомощие и а, то не проистича от а, комисията. Така че а, не става дума за това да се заменя делегиран акт с съобщение. Комисията не би могла да направи това, а, защото се нарушава регламента. Съдът а, беше съвсем а, ясен в а, своето решение. И е, всъщност е, това е което искам да кажа, господин председател. Настоявам на факта, че аз съм приятел на САЩ и на Канада. Аз не мисля, че трябва да се налагат визи на тези приятелски страни, обаче това, което прилагат САЩ е, е, и Канада по отношение на България, Румъния, е, Кипър е, и други страни, е, би трябвало да бъде обект на усилие от страна на комисията да гарантира изпълнението на своите цели. Благодаря. Uh, Много добро изказване, господин Диас Демера. И преди да дам думата на госпожа Вайон, ще помолим комисията след това да се изкаже защо делегирания акт по регламент 539 по регламент 539 от 2001 трябва да чуем отговор на този въпрос. Сигурен съм, че и другите колеги ще коментират. Тана, Таня Файон. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Августин, защото бях докладчик в Сянка през 2013 и по-късно по същия регламент и в много голяма степен споделям неговата позиция, неговите загриженост. Така че ще кажа в общи линии същото. Наистина, много спорен въпрос от една страна и много чувствителна дискусия, но от друга страна е доста ясно. не виждам необходимост да трябва да питаме комисията кой е най-подходящия път напред ясно е, че имахме дълги преговори и въпросът дали комисията трябва да спазва собствени си регламент е малко без място тук. Не би трябвало това да сподлежи на политическа дискусия. Две години отминаха. Не би следвало да е някаква изненада а, в. А, своето съобщение комисията споменава четири а, трети страни. Днес не сме говорили за Япония. Искам такъв въпрос да задам на комисията. Защо не говорим за Япония? Заедно с Съединените щати, Канада и а, Бруней, тези четири държави не спазват реципрочния режим, което поставя нашите граждани като а, в позиции на граждани а, второ ниво, напълно неприемливо. Парламентът се застъпва за равното отношение към всички европейски граждани, така че според регламент 539 комисията е задължена да приеме делегиран акт и е, след това Европейския парламент и е, съвета имат е, 3 месеца за да се противопоставя, да наложат вето, така че не е на място да ни питате какъв е правилният път напред. Разбирам а, това, което споменавахте, а, сериозната тежест, товар, която ще се получи за всички държави членки, но стои въпроса, ще позволим ли европейските граждани да бъдат третирани като граждани втора ръка също така споменахте изменението за програмата на Съединените щати, която, което би поставя а, в риск а, граждани пътували до Иран, Ирак, Сирия или Судан. А, така че бих искал да чуя малко повече пояснение в това отношение. Единственият ми въпрос е какво планира комисията да направи. Или приемате веднага делегирания акт, или ще трябва да си промените собствения регламент. Не виждам какъв друг път напред можем да очертаем. Мисля, че са нужни малко по-ясни отговори, защото от много време преговаряме и дори се допитахме и до съда и от съда получихме много ясно решение. Благодаря. Благодаря, казва председателят Сесилия Викстрем. Благодаря много. Ще се присъединя и аз към хора и ще кажа, че не само е озадачаващо, ами е притеснително начина по който избира да процедира комисията в този случай. При положение, че има настоящо законодателство, прието от двата са законодателя с ясни правила за реципрочността, реципрочността с САЩ, ако Съединените щати отхвърлят свободно от визи пътуване за целия Европейски съюз, то тогава и Европейския съюз трябва да го направи на свой а, ред и сега след България и Румъния има и дискриминация спрямо и други граждани, които имат двоен происход. Според мен са пределно ясни правилата и, е, както каза Таня току-що, е, е, ясна и позицията на нашия парламент. Ето защо не е нужно комисията да се консултира с законодателите, просто трябва да си свърши работата. Съединените щати не спазват е, факта за приятата реципрочност – и съответно комисията е задължена според законодателството да е, приеме нужния делегиран акт и това трябва да се прилага и да въжи правото за всички. Е, въпросът е защо провеждаме този дебат в момента. Законодателството е ясно. Искам да помоля комисията да си спазва своите задължения спрямо договорите, спрямо европейското законодателство и да подготви този делегиран акт, както се изисква от комисията. Освен това, е, тази роля на по-славия спрямо Съединените щати е не само неприемлива, тя просто е неприятна. Така че искам комисията да ни докладва на нас, на координаторите, на правната служба на този парламент за евентуалните действия, които парламента може да предприеме, ако продължава комисията да не спазва своите задължения спрямо европейското законодателство в ущърп на европейските граждани. И моля, отговорете, делегиран акт от комисията ли ще има или нов регламент? Кое избирате? В никакъв случай обаче не би следвало да представяте съобщение. Напротив, законодателни действия са необходими. Благодаря. Софи Интвелт има думата. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с всичко казано до момента и е, трябва да кажа, че и аз съм изненадана. Ако Европейската комисия не приема сериозно европейските граждани, как очаква да бъде приемана Европейската комисия сериозно от самите европейски граждани. Е, очудваме ли се, че хората са е, разочаровани от Европейския съюз? Ако самата Европейска комисия не защитава и не съблюдава правата на европейските граждани, вече какво да очакват те? Чудесна програма имате, дори и заместник-председателят на Комисията отговаря за по-доброто законодателство, но това в случая е ужасно законодателство. Е, дори ако се слушате в е, формулировките, които използва е, комисията, ще приканим Съединените щати. Ако може, моля, моля, моля да третират по-добре европейските граждани трябва да уважаваме Съединените щати, но и те трябва да ни уважават. Те са партньор, трябва да ни третират а, а, по този начин. Съгласен съм изказаното от колегата Сесилия Викстрюм. Трябва вече да разгледаме начини, по които бихме могли да накараме Европейската комисия да си спази задълженията и това а, действително а, би могло да включи и а, успорване на. А, това бездействие в съда. Не би трябвало да изчакваме твърде дълго. И това, което най-ме е, дразни, е, че програмата на Съединените щати се използва много често от самите Съединени щати е, да шантажира Европейския съюз за предприемане на всякакви мерки за сигурност. Ако тази програма се използва е, по този начин, но дори не покрива всички а, е, държави членки на Европейския съюз, Ами, а, е, Европейската комисия просто клати глава и казва, извинявайте, че ви притесняваме. Това е неприемливо за мен. Всички държави членки всички европейски граждани трябва да се третират по един и същи начин и наистина очакваме от Европейската комисия да спазва този принцип. Гласувахме за Европейска комисия преди две години и очакваме Европейската комисия да постигне резултати. Иначе Европейския парламент в един момент може и да изрази своята загуба на доверие към комисията. Благодаря. Благодаря, както казах. Най-вероятно всички по подобен тон ще се изкажем. Господин Павел има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък и ще попитам комисията дали са задали въпрос за, на Канада и САЩ, дали изследват а, какви са последиците а, за тях, за това да не предоставят визи на някои а, държави на Европейския съюз. Така че а, искам да задам въпрос от страна на милионите румънски граждани, които нямат същите права като останалите 26 държави членки в случая на Канада и 22 в случая на САЩ. Това, което се прави не е достатъчно. Продължават да ни третират като граждани втора класа. Стратегически партньор сме уж за щатите. А, а, така ни наричат а, но в същото време ни третират по този начин. От друга страна трябва да пазим външните граници на Европейския а, съюз и пак сме граждани втора класа. Ето, почти 10 години сме е, членове на Европейския съюз, но като че ли не сме тук, е, не се усещаме като част от съюза, не сме част от Шенген, не сме, нямаме визи. и бихме искали да усетим някаква а, солидарност от а, другите държави е, членки. Благодаря. Госпожа Стивенс има думата. Всички знаят, Всички знаем, че 60 е, е, милиарда е, е туристическият оборот с Америка. Става дума за туристически организации, които посочват тези данни и всичко това показва, че това е изключително важно днес и за бъдеще. Така че аз мога да кажа, че съм доволна от решението, което беше взето от комисията. Става дума за доклад, който трябва да се изготви след 3 месеца. И днес, след атентатите в Париж и Брюксел, нашата економика и секторът ресторанство и хотелиерство има нужда от приходи. Като цяло трябва да се увеличат и приходите в туризма, за да могат да оцелеят тези браншове. Изискванията във връзка с визите със сигурност ще помогнат на третите страни, като туристи, примерно от САЩ или от Канада. Аз мисля, че можем да се надяваме, че можем да постигнем успех в случая. Благодаря. Госпожа Зипел. Uh, Благодаря. Споделям доста от нещата, казани от колегите. Искам да се позове на казаното от Софи Ил... Инфелд, че това, което комисията предлага, е лошо законодателство. Не, това е по-скоро отказ от това да се направят законодателни предложения, да се поеме отговорност. Комисията има задачата да бъде единствената институция, която може да предлага закони. Тя има право на законодателна инициатива и трябва да предложи текста за, законодател... за а, делегиран акта. може би не само в бъдеще гражданите на България, Румъния или Харватия ще бъдат подложени на такъв визов режим, а да бъдат включени в бъдеще и тези на Франция и Белгия. И аз искам да чуя ясен отговор. Искам САЩ и останалите държави да работят за постигането на визова реципрочност не е достатъчно да излезе комисията с съобщение. Това не е проява на отговорност. Гражданите на България, Румъния, Кипър и други държави членки не могат да пътуват безвизово за тези държави и това не е приемливо. Също и такива, които са пътували до Судан, на Сирия преди години, няма да имат право да се възползват от безвизовия режим. Аз лично познавам такива граждани от Германия, които не могат да пътуват безвизово в САЩ, не могат да посещават семействата си там и това не е приемливо. И бих искал да видя някакво по-ясно решение от страна на комисията, за да бъде постигната реципрочност по отношение на визовия режим. Господин Радев има думата. Председател, скъпи колеги, България от 10 години е член на Европейския съюз, но за съжаление непрекъснато по един или друг начин ни се напомня, че не сме пълноправен член. Продължаването на визовия режим за българските граждани за Канада и за САЩ е още едно такова напомнене. Тък Тъкмо сега е момента Европейския съюз да покаже, че има солидарност между държавите членки – тук искам да приветствам инициативата на канадското правителство да улесни визовия режим за български граждани, които притежават вече канадска и американска виза и се надявам тя да бъде приложена колкото се може по-бързо на практика. Надявам се американската страна да последва този пример като първа стъпка към премахването на визите. Бих искал да попитам Европейската комисия какви конкретни мерки ще предприеме за продължаване на диалога с САЩ и Канада за премахване на визите за български граждани и останалите граждани на страни членки в следващите месеци, с оглед на факта, че според съобщението от 12 април тя препраща въпроса към Европейския парламент и съвета в нарушение на действащия регламент. И втория ми въпрос е кога наистина ще се изпълнят изискванията на регламента така както го е предложила и комисията и, го, и са го приели останалите законодатели. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Холмайер. Аз също искам да помоля комисията да действа малко по-последователно. По тази тема ние дискутираме отдавна и аз изобщо не мога да разбера защо е този списък със страни. Това е нещо абсолютно нелогично. Защо е, за едните има реципрочност в визовия режим, за другите не. Аз е, не мога да разбера защо Харватия трябва да бъде третирана по друг начин, отколкото Словакия или Унгария или Германия. Не вярвам, че ако съществува страх от престъпления или пък има имат съмнение, че по някакъв начин, в някаква форма тези лица, гражданите на тези страни могат да извършат престъпления там, обикновено престъпниците всъщност не се концентрират върху визите. Те използват всяка възможност и всяко средство от фалшифициране на паспорти до фалшифициране на визи, до възприемане на друга самоличност. Те намират пътища за влизане на територията територията на дадена страна, така че визата е най-малкият проблем. И ако съществуват някакви проблеми, аз бих си пожелала тези страни да направят конструктивно предложение, е, да изложат своите опасения, за да могат държавите членки да е, се споразумят, споразумеят с тях и за това съществува воля. Не може просто да се каже не е, и ако кажем не, е, ние бихме преминали към бездействие, което според мен е абсолютно неприемливо и се радвам, че е, парламентът е толкова сплотен, е, защото наистина в тези времена един такъв сигнал е изключително необходим от Европейския парламент. Благодаря ти, Клод. Аз искам само един въпрос да задам на комисията. Слушах много внимателно и всъщност не разбрах какво се случи през тези 24 месеца – какво постигна комисията в тези преговори? Единственото нещо, което разбрах, и струва ми се това беше доста цинично от страна на комисията, че ако а, развалим по някакъв начин отношенията си с САЩ и Канада, Европейския съюз ще претърпи огромни загуби и ще има дълги опашки пред визовите бюра за граждани на трети страни. Моя естествен въпрос е, а къде останаха правата на всички европейски граждани? И още нещо. Струва ми се, че тези малки стъпчици, които назовава Европейската комисия към отпадането на визите за някои граждани, не могат да бъдат решени. Солидарна съм с всички свои колеги, които, каз... които питат какво искате точно от Европейския парламент и какво смятате да предприемете следващите месеци, за да изпълните собственото си законодателство. Благодаря ви. Ще дам думата отново на генералния директор на дирекция вътрешни работи Холм. за да може да реагира на казаното от а, депутатите. Това, което искаме е да разберем е защо Европейската комисия не прилага а, правото на Съюза. Този въпрос беше зададен от представители на всички политически групи. Защо не представихте делегиран акт, така както се изискваше? Ние искаме да чуем недосмислена позиция от страна на комисията. Имаше и други поставени въпроси. И това предизвиква а, доста а, гняв. Моля ви да отговорите на този основен а, въпрос, макар че имаше доста други въпроси. Благодаря, ние ще се опитаме да отговорим. Малко а, допълнителна информация. Първо, комисията, както всички в парламента, вярва, че трябва да има пълна визова реципрочност. Вие питате какво сме правили. Ние бяхме ангажирани в разговори с съответните държави през последните две години. Ние сме предоставили информация за това на парламента и на съвета, обяснили сме каква е процедурата. Ако се върнем назад, през 2005 8 държави членки или такива от Шенген са ни нотифицирани, че има трети страни, които налагат визи на техните граждани. За съжаление, все още има пет държави членки, които са засегнати от изискването за визи от страна на две трети държави. Искам да спомена нещо за Япония, за което попита Таня Файон до 31 декември Япония е въвела доста широка програма за безвизово пътуване на румънски граждани до Япония. Ситуацията непрекъснато се разглежда и ние ще видим дали ще бъде удължено това след 31 декември 2018 година, така че тук не става дума за липса да реципрочност. Парламентът и комисията продължават да използват всички свои контакти на всички нива с администрациите на САЩ и Канада, мисля, че има и техни представители тук е, и се надявам, че те също ще предадат посланията на Европейския парламент. Е, комисарят е, говори с своя колега. Също други контакти на високо равнище се очакват през едните месеци. Седмици, извинете. Към момента комисията не е представила делегиран акт. Да, законодателството е ясно. Софи Интвел говори за по-добро нормотворчество. Да, Съгласно междуинституционалното споразумение, ние трябва да се консултираме е, с е, заинтересованите страни при изготвянето на делегирани актове. Не може да се представи такъв делегиран, делегиран акт, е, без да е ясно дали той ще бъде приложен в последствие. Законодателството изисква комисията да изготви делегиран акт, има също възможност съвета или Европейския парламент да блокират този акт. Може да действат едностранно и двете. Всъщност и трите институции са представени тук. Мисля, че има смисъл да проведем дискусията сега, през следващите три месеца, за да може да се разреши проблема. Затова ви приканваме да е, говорите по същество, какви са вашите предложения. Ние знаем какво е записано в законодателството. Ние искаме да разберем какво е вашето виждане за стъпките, които да се предприемат в бъдеще. Съгласни сме също, че не е приемливо да продължава да има трети държави, които да налагат визи за някои държави членки, след като тези трети страни за техните граждани не се изискват визи да, ние искаме да проведем диалог с вас, с съвета, представя... не, председателството тук и се надяваме тези разисквания между институциите да бъдат проведени през едните три месеца. Председателят, виждам, че няма разминаване в комисията Либе. Едно нещо е ясно. Вие не спазвате законодателството на Съюза, трябваше да се консултирате с останалите, не сте изготвили делегиран акт и така трябва да се види какво може да се направи предвид на всичко това. Координаторите ще трябва в разумни срокове да обсъдят този въпрос. Софи, по процедурен въпрос ли искаш да вземеш думата? Или обща бележка? Комисията казва, и аз не намирам това за много убедително. Да, разбира се, трябва първо да проведем де, де, консултация. След като изслушахте да, дебата, сигурно е станало ясно, че има широк консенсус за това да има делегиран акта. И сега комисията може ли да премине към изготвянето на такъв акт? И то бързо. Председателят. Аз не останах с такова впечатление. И това екстраполиране Аз не останах с такова впечатление от комисията, но вашето тълкуване за казаното от комисията може би е по-различно. Не, комисията ни каза това. Трябва да благодарим на, на представителя на комисията. И сега а, трябва да решим какво да правим от тук нататък. Госпожа Сипел, аз а, съм съгласна с казаното от Софи. Това е нещо, което трябва да каже комисията. Тя не го направи до сега. Председателят. да, ние знаем какво трябва да каже комисията. Можем да пием заедно кафе, да имаме някакъв общ разговор, но все пак тези дискусии трябва да са от по-формален характер. Така че нека да продължим по дневния ред. Има две неща, по които всички сме съгласни. И координаторите ще включат тези въпроси в дневния си ред. Особено по конкретните въпроси, които бяха поставени за държави членки. Затова координаторите трябва да излязат с план. Благодаря отново за участието на Европейската комисия. Благодаря ви, колеги. Стигаме до шеста точка от дневния ред. Това е много по-различна тема за подлагане на ново психоактивно вещество на контрол. Господин Бони е докладчик. Колеги, ако напускате залата, моля да го направите тихо. Трябва да се разгледа проекто доклад на 7 април Европейския център за мониторинг е, на наркотиците и наркоманиите и Европол представиха доклад е, за пазарите на наркотици. Знаем, че сега се наблюдават 560 такива психоактивни вещества. Съветът е, определи 3-месечен срок парламента да изготви становище относно прилагане на мерки за контрол върху нови, ново психоактивно вещество. Така че давам думата на господин Бони в качеството му на докладчик. Благодаря, уважаеми колеги. Искам накратко да представя доклада ми за прилагането на мерки за контрол на едно пиролидин, едно ил, пентан, едно он, ПВП. Направена е оценка от научната комисия на ЕЦМНН и на 27 ноември 2015 Констатациите на доклада бяха представени на Европейската комисия. Там се казва, че алфа-ПВП е силен психостимулант и е констатирано наличието му в 28 държави членки, Турция, Норвегия също, внася се най-вече от Китай. 115 е смъртни случаи и 191 случаи на сериозни отравения са констатирани. Тази, това вещество се представи на пазара в началото на 21 век и не е включен в списъка на веществата, които се подлагат на контрол съгласно Конвенцията на ООН за наркотичните вещества. или Конвенцията на ООН за психотропните вещества. Освен това не се извършва в момента оценка по него от страна на ООН, което е също и условие за регламентиране на ниво Европейския съюз, тъй като алфа ПВП се оказва опасна, съгласно оценката на Европейския център, предизвиква халюцинации, други а, проблеми. Затова аз предлагам да приемем предложението на съвета по отношение налагането на мерки за контрол върху това психоактивно вещество. Председателят. Много интересна тема. Предполагам, че колегите разбират за какво става дума. Ще дам думата на докладчиците в сянка. Ще започна от Ана Хет. Искате ли да вземете думата? Колеги, искам да ви попитам, кой би искал да се изкаже, тъй като не сме изготвили списък на желаящите да се изкажат. Не искам да принуждавам никой да се изказва, ако няма такова желание. Господин Бони 25 април е крайния срок за представяне на предложения за изменения. Имате ли нещо да допълните? Господин Бони, ще чакам предложенията за изменения, но на базата на анализа, представен от Европейския център за мониторинг на наркоманиите, би трябвало да го одобрим. Да, ние разчитаме на вашата способност да разберете добре и да предприемете нужните мерки в това отношение. Стигаме до седма точка, колеги. Съжалявам, че се забавихме с включването на тази точка в дневния ред, но вече сме го направили. Става дума за посещението в Турция от 8 до 11 февруари 2016 година. Важно е, е нашата комисия да се запознае на място с ситуацията с беженците. Ще дам думата на Силви Гион, която ръководеше мисията, за да представи отчета. След това ще дам думата и на колегите, които са участвали в това посещение и искат да вземат отношение. Силви, имате думата. Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратка. Става дума за един много комплексен доклад, който беше изготвен. Искам да благодаря на членовете, които участваха в тази командировка, в тази мисия. Аз мисля, че е, тя премина в добра атмосфера по-скоро. Искам да благодаря на целия е, екип, е, който беше с нас. Катрин Обер, Никола Давир, Катрин и Никола и тя беше, е, имам предвид Катрин, е, изключително точна в организацията е, и благодаря още веднъж на всички, благодаря също и на екипа от преводачи, които улесниха нашата комуникация. Ние отидохме в мисията в един момент, в който бомбардировките бяха много силни над Алепо и с пристигането на е, бежанци на границата с е, Турция, се е, постави въпроса за отваряне на границите и аз мога да посоча, че това стана преди споразумението Европейски съюз Турция. Бяхме три дни, програмата беше много наситена и искам да благодаря на делегацията на Европейския съюз в Анкара, която ни предостави много точна програма за посещенията на място и разговорите с всички заинтересовани страни, както от официална страна, така и като представители на неправителствените организации. Искам да посоча, че това посещение включваше и е, посещение на лагери, видяхме контейнерите, видяхме и някои е, семейства е, на бежанци извън лагерите. 89 хиляди са бежанците извън лагерите, за които се грижат компетентните турски власти. Аз е, искам да посоча още, че бяхме е, в контакти с неправителствените организации, които работят на място. Е, те работят съвместно с местните регионални власти на Турция. И аз искам да направя някои основни заключения. Първо, е, става дума за това, че в доклада е, се е, посочва, че е абсолютно необходимо да се подобри ситуацията на място, но аз мисля, че това винаги трябва да се повтаря. В този доклад се отразява ангажимента на турските власти за приемане на сирийски беженци на територията на страната и се показва в доклада също, че усилията са непрекъснати, е, имам предвид приемането на беженците от местното население и също така вече предвид споразумението Европейска съюз Търция. Една много голяма мнозинство обаче от тези беженци не са в лагерите и аз мисля, че това изисква малко по-определени действия тези хора да не живеят в лоши условия, както по отношение на изхранването, така и на достъпа до образование. Е, този доклад посочва също, че 3 милиарда, които станаха 6, е, вече които са предвидени за Турция, според нас трябва да бъдат разпределени на е, междуместните власти в Турция и неправителствените организации и е, също така бихме искали да посочим, че ние бихме искали финансовата подкрепа на Wellfood Program и на е, VK Bonds абсолютно, е, абсолютно необходима и е, наистина средствата на тази организация намаляват, а това вече се отразява пряко върху живота на беженците на място. Аз мисля, че е, нещата малко се подобриха от тогава. Също така ние посочваме, че е необходимо да се е, подкрепи е, разселването на е, бежанците. В момента това трябва да бъде ангажимент от страна на държавите членки. И също така Що се отнася до доклада от това посещение, мога да посоча, че е, е, коментар могат да направят и други членове на делегацията, например е, Мария и. Е, най-вече когато става дума за Века Бон и техните действия. Благодаря. Благодаря много, Силви. Анна Мария, както спонахте, и Таня. Две колеги искат да се изкажат. Други има ли? Няма. Така че затваряме списъка желащи да се изкажат. Анна Мария, заповядайте. Благодаря много. И аз искам да се присъединя към Силви и да я благодаря за водещата роля, да благодаря на всички колеги и персонала, които се присъединиха към нас. Много важна мисия, споделям всички заключения от този много добър доклад. Важно е също така, според мен, да припознаем огромните усилия на турските власти, за да приемат достойно 3 милиона бежанци и трябва да направим повече, за да способстваме за средства за местните общности. Аз бях а, накрая единствения депутат, който продължи а, посещенията и а, в срещите накрая. Първия фокус е за а, преместването, а, разселването. Това е едно ясно послание от ВКБ, от ООН и да се простяването на процедурите и намаляването на времето е много важно. Благодаря ви, че ви го очертахте в доклада, но и аз исках да се спря, спра на това колко а, сериозно е настояването в това отношение. Така че ако говорим за а, законните пътища за навлизане, това е един вид магистралата. На второ място, както спомена и, от, и Силви, аз съм един от най-големите НПО, подбрани от Векабон, които провеждат индивидуални срещи с търсещите беженски статус, които не са от Сирия. това сътрудничество е много добро и а, това, което прави върховният представител за бежанците, заедно с Турция създава база данни според международните стандарти и с изграждане капацитета, което се извършва от страна на ОНЕ към Търция, Турция. Така че ще има хармонизирана база данни. Това е много добро и за това искам да кажа е, колко е важно да се разработи методология, стандарти, които да са общи с Европейския съюз, е, спазване на нашите стандарти, разбира се, спазване на стандартите за е, защита на данните, но също така би било много важно за нас да можем да достъпваме и да споделяме тази информация. Например, бежанци, които искат, идват от Турция към Гърция. Заличаваме ли ги от тази система или не? Когато пристигнат в Гърция, бихме ли могли по някакъв начин да изградим система за а, взаимна съвместимост на базите данни, някакво взаимно признаване? не говоря, че това трябва да стане утре, но трябва Европейския съюз да се погрижи за това, защото ако, когато те пристигнат в Гърция, ние почваме от нула отново. А пък основната ни цел е да се борим с не легалността, нерегулярността. Ето защо се надявам да можем да намерим формулировка, която да включим в текста и по този начин да помогнем за това децата, особено по-бързо да получават закрила. Благодаря много за изказването Ана Мария. Таня има думата. Благодаря много. Благодарности към Силви прекрасен председател на мисията и всички колеги много добре организираха тези три посещения в центърите, в центровете. Може би ние видяхме най-добрата страна на реалността, когато говорим за ситуацията. Всъщност ние бяхме е, в лагер, който е изграден за най- чувствителните групи, най-уязвимите. А в доклада говорим за 20, дори 10, в момента 2,7 процента от беженците, които а, са в а, лагери, а останалите живеят а, навън по улиците. По, по улиците. И наистина а, полити... властите в Турция са позволили тази ситуация, но последните пет години не сме помагали кой знае колко и за мен беше доста шокирано шокиращо, когато обсъждахме, мисля, с заместник министъра на външните работи, вътрешните работи. Аз го питах, нали тогава е била затворена границата с Сирия тогава, много хора са чакали, за да минят, да минат от другата страна, а е била напълно затворена. аз го питах какво планирате да направите, ако хората са там и има атаки в Алепо. И той ми отговори, ами вземете ги, ако искате, не е наш проблем. Доста жестоко прозвуча а, от негова страна. А, имаше много а, силно послание за липсата на доверие между Турция и Европейския съюз, но това е друга тема. Два момента, а, на които искам да се спра в доклада въпросът, който беше постигнат а, там и основната загриженост на европейските дипломати. Дари, европейските а, държави ще отделят 3 милиарда евро и как реално те ще стигнат а, на място там. Затова бяхме загрежени и ние, кой ще има възможност да борави със средствата. Разбира се, а, че ще минат през правителството и министрите, министрите да достигнат до правилните а, ръце. Има много хуманитарни организации, които дават храна, има купони, които се ползват за да вземат храна и така нататък, но наистина няма достатъчно средства, чисто просто да се изхранят хората по улиците, по Сетих семейства, които живеят в градовете. Има някои градове в юго-истока, където са напълно сирийски. Няма вече турски семейства там. Много сериозен въпрос. И друг въпрос, който искам да повдигна, срещането на НПО. Срещнахме се с НПО и всяка една организация изрази сериозна загриженост за ситуацията в Турция в момента. Влушавала се тя. Те каза, че има а, милиони и половина на вътрешно изместени турци и се увеличава а, броя им заради новите а, атаки от кюрдска страна. И а, много турци и кюрди напускат селата, не се спазват изобщо правата на младсинствата, няма свобода на медиите, много политическа нестабилност. За кого е стабилна държавата, това е друг въпрос, но като цяло миграционната беженска криза е още по-трудна на този етап. Благодаря. Натали Крисбек също е част от делегацията. Заповядайте. Силви, Ана Мария и Таня много добре посочиха основните елементи от това посещение и то беше наистина много интересно, защото ни даде възможност да видим, да установим какви са толкова големите предизвикателства в тази част на света. И е, разбира се, тези предизвикателства ни засягат. Беше изключително интересно, е, защото ние бяхме на границата с е, Сирия, бяхме в е, сектора или по-скоро в секторите, които са най-засегнати в Турция, като например е, Газиантеп и други сектори. И както посочи Силви, това беше момента на преговорите за това толкова известно споразумение с Турция. Е, тогава ставаше дума за 3 милиарда само и ние имахме възможност поради прекрасната организация е, и тук вече благодаря на картини Бер, Никола, Турн и Еванжелика, за тяхната работа, защото Ана Мария понякога е, трябваше да бъде връщана в нашата компания е, и е, наистина много добра беше организацията по отношение на срещите с е, НПО, също така и с е, диаспората. Успяхме да видим е, различията, ця, е, многообразието на тази диаспора и е, имаше и много срещи срещи, разбира се, които проведохме. Аз искам да посоча, че и село споделям казаното до тук във връзка с а, качеството а, на бежанците а, и а, що се отнася до а, организацията в моята страна, а, тя не е със същото качество, което се предлага от а, турците, обаче а, имам възможност а, да посоча нещо, което видях в Килис днес. Бях 4 години и половина преди това там и след 4 години и половина виждам каква е политическата и е, дипломатическата позиция на една голяма страна като Турция. Е, тоест, е, в е, тези 4 години и половина са приети много сирийци, които бягат от войната и от насилието и е, търците е, посочват, че е, приемането на тези хора е на братска основа и не искат нищо от Европейския съюз. Що се отнася до присъединяването на Турция към Европейския съюз, тук вече нещата са различни. Това не се обвързва с броя на приетите бежанци. Искам да посоча, че ние ще продължим да споделяме идеята, че европейската помощ трябва да бъде целенасочена към местните нужди, към а, нуждите на бежанците и а, тъй като имам думата, бих искала да припомня, че ние отново бихме могли да се възползваме от възможността, която имахме за тази мисия и е, да мобилизираме държавите членки да участват в справянето с този проблем. Благодаря на всички, благодаря на Силви, която водила делегацията. Разбира се, тези доклади отиват към председателя Шулц и в а, също председателски съвет, но аз следях съобщението съобщенията ви по Твитър през цялото време и съжалявах, че не съм с вас, но бих исках да кажа, че по този начин се добавя стойност. Вие говорите за организацията на всичко, но аз самия научих много неща извън организацията, която аз запознавах. В много кратко време, доста критично през февруари, вие успяхте да комуникирате много информация и всъщност е хубаво тук, както трябва да благодарим и да признаем колко много а, усилия се полагат от секретарията и всички останали за да се организира всичко това. И така, още една тежка точка 8 в нашия дневен ред. Съобщение от комисията към парламента за реформата на общата система за убежища в Европа. Това ще бъде представено от комисията и от ЕАЗО. Съобщението е публикувано на 6 април. Две свързани с, а, теми. От една страна варианти за реформа на общата европейска система за обежище и по-конкретно преразглеждането на системата Дъблин. От друга страна се прилагат няколко мерки, които способстват за законното мигриране към Европейския съюз и по-конкретно директивата за синята карта. И така, комисията днес ще направи предлож... представя на тези предложения. На първо място как общата европейска система за убежище може да бъде подобрена, така че да има повече споделяне на товара и солидарност, споделяне на отговорността, според мен на думата, така че можем да приветстваме оратора, т.е. представителя на АЗО, Жан-Пьер Шембри. И на второ място ще видим какви са законните начини за миграция. Но първо към господин Нилсън Ще му дадем думата, за да представи вариантите за реформа на общата европейска система за обежище и след това ще чуем господин Шамбри и след това ще чуем всички депутати и докладчици и така нататък. Надявам се, че приемате. Всички ще участвате в структурирания дебат. Първо господин Нилсън, после Шем, господин Шамбри и после, и после всички ключови докладчици, всички, които са участвали в тези ам, процеси. господин Милсън, моля ви, много имаме, които искат да се изкажат. Бъдете кратки. А, сме напреднали с времето. 6, евентуално 7 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да представя а, важното съобщение на комисията. Ще бъда максимално кратък. Но в настоящия етап трябва да се спрем а, в краткосрочен план а, на осъществяването на многото мерки, които предприехме в, в, с оглед на кризата. Имаме много а, структурни ам, слаби места в системата, които трябва да преодолеем. След това в средносрочен и дългосрочен план ще преразгледаме цялостно системата, за да можем да организираме потоците по-добре, така че да предоставим защита, за крила на търсещите обежище и да стъпим най-вече на принципите на справедливост, справедливост между държавите членки, справедливост спрямо бежанците, предоставяне на законни пътища към Европа, система, която не способства за нерегулярни и незаконни потоци към Европа и не на последно място система, която спазва всички фундаментални права на тържещите обежище и беженците. Искаме да а, съчетаем всички елементи от а, системата, които съществуват днес и а, ние идентифицирахме пет а, приоритета, по които ще работим. На първо място а, ревизиране на системата Дъблин, разглеждане на системата Дъблин, използването на Евродак, по-добро съчетание и равно а, третиране спрямо начин по който вземат решение държавите членки за беженците. На следващо място предотвратяване на вторично движение на тъсещите обежище и на пето място а, подкрепа за ЕАЗО. Съвсем накратко по всеки един от приоритетите. На първо място Дъблин. Това, което виждаме днес е система, която не е предвидена за устойчиво споделяне на отговорностите между държавите членки. Това е първия въпрос, на който трябва да се спрем. На второ място, дали да запазим настоящия критерий, в който държавата членка, през която е влезнал кандидата за беженски статус, отговаря за него. Също трябва да видим как да преразгледаме Дъблин с оглед на ограничаване на вторичните движения, които виждаме много мащабни такива от началото на 2015. И от наша гледна точка тези структурни проблеми, които наблюдаваме в последната година, не могат да бъдат преодолени само с по-доброто прилагане на съществуващите правила. Трябва да преразгледаме принципите и рамката, която спазваме. На това основание а, имаме два варианта за преразглеждането от Дъблин и искаме да чуем е, гледището и на парламента и на съвета преди да направим предложение. първия вариант би бил да запазим основния критерий в момента, включително е, принципа за отговарящата държава, която да бъде държавата, през която е влезнал кандидата за беженски статус, но също така и механизъм за справедливост, който да позволява адаптиране на споделянето на отговорност между държавите членки. Това е в общи линии вдъхновено и от механизма за разпределяне от миналата година. На следващо място варианта би бил да се премахнат принципа за а, държавата, от която е влязъл беженеца, а, но да се а, приложи ключ система за разпределение, така че да се разпредели отговорността и товара. Това би било много фундаментална промяна в сравнение с системата, която съществува в момента. И за двата варианта има, може би, безкраен брой подварианти, но това е ключовия принцип, по който бихме искали да се произнесат и парламента и съвета. Кой вариант да следваме, за да около него да а, построим нашето предложение. Съвсем накратко по останалите приоритети. Евродак трябва да бъде адаптиран по спрямо избора, който направим за Дъблин, за го подкрепа на практика, но също така ще видим как можем да разширим ам, и използването на Евродак. Третата и четвърта приоритетна точка вторичните движения и а, по тази а, тема ще разгледаме директивите, които съществуват. Редица проблеми виждаме днес, макар тези директиви да са отскоро. Съвсем различни са нивата на признаване от държавите членки, различни статуси се а, определят а, за тъсещите беженски статус в различните държави, така че ще търсим хармонизация и в трите директиви, прилагането им с цел а, да преведем а, голяма част от правилата на тези три директиви в един регламент а, и да включим и а, някои изменения за приемането на бежанци. Последната точка ще оставя на колегите от ЕАЗО. Тук искам да кажа, че ние сме с отворени уши, внимателно изслушваме какво казват институциите, за да можем да се подготвим според това. Давам думата директно на господин Шемри, за да ни представи Отлично на Азо. Добре, господин председател, уважаеми е, депутати. Благодаря ви на първо място, че е, поканихте нашата агенция в, за участие в тази дискусия. Нашият директор не успя да дойде и се извинява. От негово име трябва да се извиня. Ще се представя. Аз отговарям за комуникациите и връзките с заинтересованите страни в агенцията и ще ви запозная с нашите гледища спрямо съобщенията на комисията, което с което съм сигурна, че сте запознати. Но първо място да се спрем на общия контекст. Знаете, че а, има много сериозен натиск върху а, системите на държавите членки и общата система за, за а, обежища а, на Европейския съюз и а, скоро ще стигнем и надскочим капацитета. Еазо е много важно действащо лице за справяне на ситуацията, пред която сме из... изправени. Около 250 звена до края на тази година ще работят за преместването в от Гърция и Италия и споразумението с Турция. Това е впечатляващо, ако се обърнем а, и видим къде бяхме а, преди няколко седмици. И така, настоящата ситуация с а, обежищата. А, бързото темпо, с което се разширява агенцията – прави този момент много подходящ за преразглеждането на ролята на, кон... на агенцията. За това приветстваме съобщението на комисията за нашия мандат. Ние трябва да го направим по-подходящ с оглед на настоящите предизвикателства. Какво искаме да видим в този нов мандат? Има четири нови елемента, които искаме да видим. На първо място роля за мониторинга на ЕАСО. На второ място укрепване на нашия капацитет, за да можем да действаме там, където е необходимо. На трето място да ни се позволи хармонизираното прилагане на законодателството. На четвърто, не последно място, участие в системата за разпределение по Дъблин. Съвсем накратко ще се спра на всеки един от тях. На първо място мониторинга Повечето от а, заинтересованите страни са съгласни, че отговорът е в а, общото действие и сътрудничество. Хармонизираното законодателство е важно, но то върви ръка за ръка с конкретна и стриктно приложение. В ЕАЗО се подготвяме а, с много инструменти, обучение и така нататък, с а, всички възможни начини, за да изграждаме доверие в държавите членки и другите заинтересовани страни, така че сме в положение сега, че можем да пристъпим към следващата стъпка, а именно ефективното ефективния мониторинг на приложимото законодателство. На следващо място оперативни капацитет на агенцията. Трябва да можем да предоставяме подкрепа, когато е необходима. Трябва да можем моментално да се намесваме и а, тази криза показа, че ние като агенция трябва да можем да изпращаме хора на място максимално бързо. За да постигнем това, естествено са ни нужни хора и ни трябва екипи, където държавите членки да имат задължение да допринасят, но ни трябват и хора, които са вътрешни в, а, наши в ЕАЗО, които изпращаме където се случва криза, където се развива криза. На трето място искам да се спра на хармонизираното приложение на законодателството. Хармонизираното законодателство, разбира се, е свързано с последователното и пълно прилагане на законодателството. Тук, както знаете, ние публикуваме доклади за държавите от происход и също така анализираме много подробно от третите държави, което може да допринесе много до обсъждането и приемането на понятия като безопасна държава по происход и така нататък. Също така тези доклади могат да допринесат а, за по-последователното предоставяне на статус. А, ние също така имаме и програма за обучение, която вече обучила повече от 10 000 души. Това не е достатъчно. Трябва още да обучаваме и смятаме, че а, когато има едно и също обучение, то води до един и същи извод и се надяваме част от а, тези а, обучения да станат задължителни за държавите членки и тези модули да бъдат а, все по-разпространени. И на четвърто, последно място, системата за разпределение по Дъблин. Тук отбелязваме по-застъпената роля на спомената от комисията и двата варианта за Азо. Това приветстваме с оглед на опита, който добихме с настоящите усилия по вътрешно преместване и чакаме с нетърпение да видим как ще се развие дискусията в това отношение механизъм, ключ, стъпил на ясни критерии, ще улесни осъществяването, приложението и ще осигури солидарност и споделяне на отговорността. В заключение, уважаеми господин председател, нека подчертая, че допълнителните роли, които ще ни бъдат да се надяваме придадени, ще означават, че ще имаме нужда от повече човешки и финансови ресурси. Не може тези 100 души, които в момента са в маста в офиса, да се справят всички тези задачи. Така че ще ни трябва достатъчно ресурси. Знаем, че парламента не веднъж апелира за повече ресурси за АЗО и това беше потвърдено във вашата резолюция резолюция по състоянието в Средиземноморието. Трябва ни цялостен подход, който ние приветстваме и за който ви благодарим. Благодаря. Колеги, Thank you very much. благодаря най-напред на изказалите се. Сега имаме малък проблем. Разполагаме с малко време. Това е сложен но съобщение. Имаме и още една точка, за която сигурно ще дойдат колеги в определения час. 13-14 души са заявили желание да се изкажат сега. Ще имаме изказване в две части. но ще е трудно да разделим темите. Затова предлагам да дам думата на всички, които са пожелали да се изкажат. Това включва също докладчиците по регламента от Даблин, както и по други въпроси. Изказванията трябва да се фокусират върху съобщението, така както го виждате. Така че ви моля да кажете какво е мнението ви за съобщението. Има 14 души, които, както вече казах, искат да се изкажат. Моля ви да се ограничите в една-две минути. Господин Ленар има думата. Ще дам думата по реда, по който са направени заявките. Благодаря, господин председателю. Благодаря за изказванията. Добре е също да разгледаме дългосрочната перспектива, а не само как да се справим с непосредствената криза. Малко бях изненадан от първото съобщение на Европейската комисия, тъй като нямаше определена посока, според мен, нещо, което изискват от нас в момента. И двете опции, които бяха представени, могат да бъдат приложени само когато 28-те държави членки са съгласни и преминат към конкретното прилагане на решенията. Виждаме какво стана с механизма за презаселване от територията на Гърция или Италия затова трябва да помислим какво може да се направи при прилагането в дългосрочна перспектива. Но в краткосрочен план, когато говорим за вторичните движения, за по-широкото използване на Евродак, това са все предложения, които могат бързо да се задвижат. Не е необходимо много време за тях и моля комисията да действа експедитивно, по някои от а, предложенията, които могат да бъдат решени на по-ранен етап, а останалите да останат за по-дългосрочната перспектива. Председателят, благодаря ви. Госпожа Викстом, тя е докладчик по преразглеждането на директивата за Даблин. Благодаря ви. Мога да бъда много кратка. Намирам това съобщение за доста вдъхновяващо, тъй като то показва лидерство и известна визия в момента, когато държавните и правителствени глави с много малки изключения липсват изцяло от сцената. Ще се спра първо на обежището и законната миграция от друга страна. Но бих искала да подчертая, че Европейската комисия трябва да обмисли също и цялостния подход към миграцията, който беше прият под формата на доклад в Страсбург миналата седмица. Да вземе предвид също и двете резолюции, които сме приели през последните години. Там политическия сигнал е кристално ясен. Това е насоката, в която Европейския парламент иска да се върви. Става дума за създаването на система за справедливо споделяне на отговорност за приемане на търсещи обежище между всички 28 държави членки, за да можем да се справим с сегашното положение, когато само една малка група държави членки дават е, определен принос. Според мен Европейската комисия трябва да излезе с много амбициозно предложение, съгласно вариант 2 в съобщението, който отразява цялостния подход към миграцията, така както беше изложен в приятия доклад. Обедена съм, че ако комисията направи това, съдържанието на предстоящите законопроекти от комисията ще получат широка подкрепа от Европейския парламент. И аз не мога да се представя как Европейския парламент може да приеме нещо по-слабо от това. Благодаря, госпожа Гиом. Тя е докладчик за определенето на безопасни трети държави. Сега се обединяват на становищата по различните теми, които трябваше да обсъдим, за да се спести време. Относно Дъблинският регламент и казаното за ключа за разпределение. Мисля, че това е много справедливо. Това не са нещ... нови неща. Кризата показа, че е необходимо да се извърши промяна в регламента, но това няма да задейства оптимално, ако няма достатъчно хармонизиране на а, методите на приемане на а, търсещи убежище в държавите членки по ограничителните разпоредби, санкциите, борбата срещу измамите. В това отношение в съобщението са включени доста неща. На този етап Виждаме в какво състояние е системата за разпределение на беженци в държавите членки. Реалностите са, че няма особен успех. И как можем да сме сигурни, че държавите членки ще направят това, което се очаква от тях. Комисията се бори за амбициозно амбициозен регламент, свързан с обежището и една обща система за обежище. Но има саботиране от самото начало на общия подход, който се предлага. Аз подкрепям Втория вариант е, относно Дъблинския регламент с система за разпределение, използваща определен е, коефициент или ключ, както и система за компенсация. Това също предполага предаването на нещо като на супериазо, разглеждането на първа инстанция на молбите за обежище. Затова трябва да се укрепи мандата на ЕАЗО в това отношение. Подкрепям също. Забелязваме, че очакваме да чуем от комисията какви други промени предвижда за квалификациите, за приемането и, и дали тези директиви не се обмисля да бъдат заменени с регламенти. Но трябва да сме предпазливи, да няма наказателен ефект тези предвидени промени относно предложенията за миг законната миграция. Няма кой знае колко нови неща от това, което е обявено от комисията. За съжаление, все още няма достатъчна ефикасност на системата за презаселване. Благодаря ви. Председателят Корнелия Ернст има думата. Благодаря, Клод. Най-напред искам да подкрепя казаното току-що от моят колега. С а, Дъблинския регламент а, не можем да се справим с, с спешни ситуации. И сме свидетели на една катастрофа. Да, необходимо е да има коефициент за преразпределене, но това не означава да се разруши Даблин. Даблин има по-различна основа, защото се кандидатства за обежаще там, където а, пристига тезащият обежаще. Ако това се наруши, това ще бъде провал на, и без друго а, вече провалилия се Дъблин. Да, трябва да има коефициент за разпределение, но същевременно трябва да отчитаме също и а, семейните връзки на беженците. Няма смисъл да пращате някой в Литва, чието семейство се намира във Франция. Това би било безумие. Целта е да се съберат семействата и трябва да подкрепим това. Вторичната миграция не трябва да бъде дискриминираща. Според мен наистина е много трудно да се избегне дискриминация. В случая наистина е трудно да се живее на място, където лицето не желая да живее и където има трудности сега. ЕАЗО, що се отнася до механизмите за решаване по убежището, трябва да се преосмислят къде е конкретната добавена стойност. Трябва да се запълнят празнотите за кандидатите за обежище в други страни. Сега, дали е, това е предимство за бежанците, аз е, се съмнявам и е, също така увеличаването на персонала, както вие казахте, дали е достатъчна тази мярка, не знам. Става дума и за контрол върху е, прилагането на Европейската система за обежище и тук наистина мога да пожелая много късмет. Не мога да си представя това да минава през е, този орган. Не, че имам някакво недоверие към нея, просто смятам, че те са или ще бъдат много претоварени. Благодаря. Джудит Сержентини. Представителя на Европейската комисия казва, че има потребност от истинска задълбочена реформа. Не зная дали точно това стои пред нас. Също приветствам необходимостта допълнително да се хармонизират системите ни за миграция и убежище. Разбира се, всичко ще зависи от нивото на хармонизация, нивото на спазване на правата. Ако хармонизираме на базата на най-низкия общ знаменател, това ще е проблем. Ако погледнем какво е записано в съобщението за директивата за квалификациите, се предлага че има привличащи фактори и вторични предвижвания, които трябва да бъдат разрешени. И ако се опитваме да се справим с тези проблеми в, проблем, в а, а, миграцията, аз не считам, че а, се цели много високо, използваме най-низкия обзнаменател. Също субсидиарната закрила – и проверката на тази закрила. Може да се ускорят процедурите в това отношение. Също да се реформира а, директивата за условията на приемане. Мисля, че тя беше скоро променена и отново да се променя, за да се гарантира че няма да се злоупотребява с права, отново е проява на най-нисък общ знаменател, също налагането на санкции при вторични движения, за да се ограничи това. Мисля, че това ще влуши нещата. Да използваме вторично движение, за да се откаже искане за обежище. Мисля, че това няма правно основание. В заглавието се предлагат законни пътища за миграция в Европейския съюз, а това точно според мен не е на лице. В съобщението се казва също, че ЕАСО трябва да получи допълнителни правомощия за да може да се хармонизира на нужното ниво политиката за обежище е, и миграция, че това е нещо, което е за по-дългосрочната перспектива, а не за сега. Това, според мен, не е здравословно. Ако искаме да реагираме на беженската криза на държавите членки, които е, искат да се справят с проблема, ние не можем да знаем дали ще има по-малко хора, които бягат от диктатури или от военни действия. Но имайте предвид, че беженците, които се намират на гръцките острови, нямат достатъчно храна. Господин Кирхоп има думата. Съвсем накратко, господин председателю. Не споменах, че вие сте докладчик по криза, механизма а, за а, преразпределене. Вие искате да се разглеждат по-отделно въпросите за обежището и за законната миграция, тъй като това е изисква различни подходи. Необходимо е да има също по-голямо сътрудничество с Върховния комисариат за беженците, трябва да има преговори с трети страни за международни споразумения, за преразпределяне на чуждестранна помощ. Всичко това трябва да цели а, също и приемането а, на а, действащи споразумения за връщане и повторно приемане предложенията, които запазват сега принципа е да се иска обежище там, където пристига търсещия обежище, не е благоприятно. Ако не се направи нужното, ще има един притегателен фактор за всички държави в Европейския съюз. Освен това, може да бъдат допълнително обременени от тези държави, които и без друго са доста затруднени в момента от високия поток. Важно е също да разгледаме хоризонталното преразглеждане на директиви, които имат отношение към съвременните форми на робство или трафика на хора. Освен това, считам, че е изключително важно да имаме ясна политика по отношение на интеграцията и приобщаването на мигрантите и бежанците. Ако правим всички тези неща, ще съм много по-удовлетворен от предложенията, които разискваме. Госпожа а, Гиом. Мисля, че предложенията предвиждат твърде много репресивни мерки. Говорим за привличащи фактори, държавите членки се насърчават да се съревновават по този начин за прилагане на минимални мерки. Това няма да реши проблемите с беженските потоци в Европа. И двете предложения трябва да се базират на по-голяма отговорност за приемане на беженци. Ако, не става, ако става дума за затваряне на границите, това няма да е а, добре. Ние не искаме а, да блокираме а, пристигането на хора, които имат нужда от това. Мисля, че трябва да възприемем втория вариант с някои резерви. Не трябва да се преминава към регламенти, така както са формулирани в това съобщение. Искам да обърна малко внимание за през... на презаселването, тъй като бях докладчик на парламента по този въпрос и там виждам желание да се поставят условия за и в тази област като се налагат ограничения. Мисля, че това нарушава изискванията за проява на международна солидарност и осигуряване на сигурено пребиваване, като поставяме условия за съществуващи и бъдещи споразумения, като това, което беше сключено с Турция. Това не е пътят, който трябва да следваме. Надявам се комисията да не го включат в предстоящите си предложения. Мисля, че няма достатъчно казано по въпроса за безопасни и сигурни пътища за миграция. Благодаря, госпожа Мусолини. Благодаря, господин председател. Аз ще се концентрирам върху първата опция. Е, по-скоро е, става дума за фасадато, когато вземем предвид, че сътрудничеството между държавните членки се провали, ще трябва да е, направим по-важни стъпки по отношение на този проблем, като се действа на общностно равнище. Комисията има интерес да направи това. Ние трябва да направим ясна връзка с държава на влизане и молба за убежище. Така че в случая става дума не само за компромис, що се отнася до а, схемата на разпределение. Ние трябва да а, предвидим други правомощия, още правомощия на ЕАЗО. ЕАЗО а, принадлежи към Европейския съюз, не е само техническа организация. ЕАЗО трябва в случая да съдейства, защото само чрез едно по-добро позициониране на тази организация, чрез повече правомощия, е, всички тези егоистични е, позиции на държавите членки могат да бъдат преодолени. И разбира се, е, това означава, че държавите членки трябва да имат достъп до Евродак, а в момента това не е така. Аз също очаквах е, нещо във връзка с е, Прим. Това е, би утвърдило и някои действия на Австрия. Примерно, те се опитват да изграждат стена по тунела Бренер. С това се нарушават европейските разпоредби. Къде може да има трансгранично сътрудничество? Представете си при настоящата ситуация в Италия, що се отнася до Прим 2005 година, след това 2009 година започна изпълнението. Трябва обаче актуализация и беше посочено, че ще трябва да се говори с правителствата на други държави членки. И беше посочено, че е много трудно изобщо да се получи достъп до данните от Евродак, изобщо достъп да се получи до тях, а не само предаване на тези данни. Така че Евродак трябва да се превърне в партньор съгласно новият регламент за Фронтекс, Те са част от бреговата охрана и граничната охрана. Също така е, става дума и за пътнически документи е, или връщане на лица, които са е, влезли незаконно на територията на дадена страна. Така че, според мен, трябва да се направи връзка между различните контролни системи, защото това все още не е направено. Повече Европейски съюз, повече сътрудничество между различните агенции. Благодаря. Госпожа Ципел. Благодаря. Доста неща бяха споменати, за това ще наблегна на някои елементи. Господин Нилсен от комисията каза, че 2015 показа, че дъблинската система не действа. Това не е вярно. Ние от години знаем, че Дъблин не работи както трябва. И много от колегите тук в парламента, извън него, от години искат нещо ново. И съм малко изненадана и подразнена, имайки предвид, че през декември миналата година и януари тази година комисията ясно говори за преразглеждане на дъблинската система. А сега това, което е пред нас, е отново съобщение. Съжалявам, аз очаквах да получим проекто директива или проекто регламента, не съобщение. Говорейки за вторичното придвижване, за пред, а, привлекателните фактори, за какво става дума тук? Искаме никой да ни идва тук в Съюза или какво? Надявам се това да не е идеята. Когато говорим за вторичните движения, това се дължи най-вече за целите на събиране на семейства. Или пък е свързано с предизвикателствата, които стоят пред беженците в определени държави членки. Имам въпрос към комисията. Господин Нилсън многократно спомена за борба срещу нередовната миграция. Какво се има предвид под това? Тъй като всеки мигрант към момента, който влиза в Европейския съюз, е нерегламентиран, включително у нези, които бягат от Сирия, от положението в Еритрея. Всички те са нерегламентирани, така че какво имате предвид борба срещу нерегламентираната миграция? Това означава ли, че някога, когато в бъдеще почука на нашата врата търсиш убежище, ние ще му кажем, а, съжаляваме, вие сте нередовен. или трябва да се подобри управлението на границите на Сомалия, Судан, Еритрея. В резултат, онези, които искат да бягат от изтезания, ще бъдат принудени да останат в тези страни. Това ли означава борба срещу нередовната миграция? Ако не, какво точно означава? Напълно съм съгласна че е необходима повече хармонизация на системата на обежище, а не да се разводнява. Трябва да проверим дали всички условия в директивите и регламентите се прилагат от държавите членки и на последно място за законната миграция. Ние трябва да смесваме нещата. Когато говорим за тързещи, убежище, законна миграция, хуманитарни визи, презаселване, а защитата на търсещите обежище никога не трябва да се свързва с каквато и да е квалификация. В този смисъл, много различно от са беженците и търсещите обежище. Друг въпрос е, че има хора, които бягат от нещета, търсят по-добри условия, по-добри възможности да работят. В това отношение ние трябва да имаме правни трябва да имаме предвидени законни пътища, като синя карта и други. Но трябва да сме предпазливи да не смесваме всички тези въпроси в един единствен документ, тъй като тези неща не трябва да се смесват. Госпожа Холмайер има думата. Първо искам да поздравя комисията за това, което представи, защото мисля, че ние сме в ситуация, в която трябва да действаме по-реалистично с всички тези неща. Добре е да имаме желание, добре е да имаме визии, обаче в крайна сметка държавите членки трябва да са съгласни с това и е, второ, е, те трябва наистина да могат да се справят с тези неща. Благодаря много за предложенията от е, страна на ГУЕ, ако да например, е, тяхното правителство в Гърция е, поеме отговорност е, за да могат хората да получават храна там, а не да стоят с часове. Трябва те да проявят не само визии, но и реални стъпки в тяхното правителство. Разбира се, напълно непоносима е ситуацията в Гърция, хората да чакат с часове, за да получат храна. При 50 хиляди бежанци, които са там, това трябва да се овладее от гръцкото правителство. Още повече, че е, Азо и Фронтекс предложиха много голяма помощ, а също и международни организации. И трябваше да се изчака относително дълго време, докато гръцкото правителство е, прояви способност да приема помощ и е, да извършва адекватни действия, насочени към реалността. Аз е, бих приветствала, ако е, се укрепят правомощията на ЕАСО, защото ЕАСО в кризисни ситуации за държави членки, които имат трудности при изпълнение на пакета за обежище, е много важен инструмент, който може да гарантира обмена между държавите членки и гарантирането на добри стандарти в правната уредба на обежището. За за тази цел обаче е, персонала на ЕАСО трябва да се увеличи, за да може е, тази организация да действа адекватно и да може да е, бъде е, приета е, от всички държави членки. Не всички е, я приемат достатъчно. не всички държави членки приемат помощ от ЕАЗО, така че трябва да подкрепим ЕАЗО, за да може да получи необходимата легитимация за действия, а не непрекъснато да се сблъсква с съпротива. Искам да подчертая това, което каза Тимати Кърхоп по отношение на е, разселването. Необходими са ни много по-бързи процедури и много по-бързи решения от страна на Века Бон и от страна на международните организации. И ако трябва да се чака 6 до 10 месеца, смятам, че срокът е твърде дълъг и това няма да бъде стимул за хората да кандидатстват. Освен това, трябва да гарантираме съгласно тези правила държавите членки да приемат бежанци и то не само отделни лица, а и цели семейства. И смятам, че би било смислено да се приемат цели семейства, а не след това да се събират семействата. По темата Дъблин ми липсва малко чувство за реалност. Аз мисля, че ако ние изобщо искаме решение и е, не искаме да се сблъскваме с съпротивата на държавите членки, е, тези, които са в нужда, искат пълно е, презаселване, а други, които трябва да приемат бежанци, не непременно отварят вратите си за това. Аз мисля, че е важен принос опция едно на комисията. Аз всъщност не я разбирам като доброволен механизъм, а че държавите членки генерално трябва да установят, че онези, които са под натиск, също да приемат част от бежанците и да се погрижат за техния подслон и интеграция. Втората част се отнася до онези, които трябва да бъдат преразпределени. И този механизъм за преразпределение естествено не може да бъде е, доброволен. До сега държавите членки действаха само на доброволен принцип, а виждате, че той не действа. Но е, преразпределяне още от първия беженец, още дори е, при е, условия на мир има малък смисъл. Във времена на криза обаче това не може да функционира, защото някои държави, които са под натиск, естествено попадат в много големи трудности. По тази причина ние е, смятаме, че е, това не може да бъде доброволен механизъм, обаче е, унази държава членка, която моли за помощ, трябва е, да е, даде нещо в замяна, е, защото иначе останалите отделните държави членки реагират с много голямо недоверие. Аз бих препоръчала също да приемам реалистичен подход към нещата. Не всички държави членки могат да предложат оптимални стандарти. Е, някои държави членки са в големи трудности и аз не мога да си представя други стъпки, освен реалистични стъпки, за да може населението да приеме тези хора. А, сега, ние също трябва да вземем предвид, че има държави членки, които генерално изпитват трудности да участват в такъв механизъм, поради което за мен а, има смисъл комисията да говори за фактори на привличане, защото ние не искаме да служим на трафикантите, а на пре, а, заселването, на разпределението на бежанци. Да, ние трябва съвсем ясно да знаем, че за всеки беженец, който пристига тук, е, друг е, беженец е, умира или пък става част от организираната престъпност, като жена бива принуден да преституира и така нататък. Така че ние трябва да насочим амбициите си към преразпределене, към визи. Не трябва да се помага на трафикантите, и е, след това е, също така трябва да се противодейства е, на явлението да не се открива местоположението на деца. Следващият оратор. Колеги, има още трима оратори, които имат е, желание да се изкажат. Благодаря. Аз е, ще се опитам да не повтарям това, което вече беше казано. Аз мога да се присъединя към казаното от колегите. Искам да се спра на един въпрос, който за мен създава загриженост и то на базата на това, което току-що каза комисията, че трябва да се действа бързо по отношение на това предложение. Ние имаме законодателство, говори се за директивата за закрила, директивата за процедурите за обежище и е, всъщност е, тези нормативни актове бяха обсъждани е, в парламента със съвета и е, те трябваше да бъдат прияти от националните парламенти. Така че е, Мога да посоча, че много добре се изпълням, когато в Швеция работехме по директивата за закрила и директивата за процедури за обежище, за да могат те да намерят място в шведски закон трябваше да работим наистина на добра основа. И а, не трябваше да се влушава а, нашата правна основа на базата на тази а, директива. Тоест, във всички случаи са необходими по-добри правила, а нещата сега изглеждат по-скоро така, като че ли искаме да действаме на по-низко ниво. И а, това проличава от дебата, че а, всъщност а, се възприема по-низкото ниво. И тук си задавам въпроса, или по-скоро се опасявам, че ако а, сега. А, е, приемам нови нормативни актове, това ще бъде много бързо и няма да можем да премислим последиците. И е, как е, е, всичките тези нормативни актове ще бъдат транспонирани в държавите членки. Така че въпросът е как можем да запазим доброто ниво и как можем да гарантираме е, добри нормативни актове, е, които да бъдат приети от всички парламенти. И то преди да се приеме регламент. Аз се опасявам от бързината, с която се действа в момента, дори и когато става дума за борба с тероризма и Струва ми се, че е, бързо трябва да се търсят решения, възникват обаче проблеми и ние не мислим дългосрочно. Необходими са нормативни актове, които да могат да действат много години напред, а не само една или две години. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към казаното до тук. Мисля, че новият регламент ще отстрани тези големи грешки, които бяха допуснати а именно, че се получи така, че само няколко големи страни поемат хората, които пристигат тук. Наистина трябва да се извърши коректна работа и а, знаете, че лагерът Мория се превърна в а, открит затвор. Мисля, че а, ние в случая а, допускаме а, да се а, злоупотребява с а, лица, които имат право на обежище. Това са жените и децата. За Дъблин трябва да се предвиди естествено тази втора опция, но трябва да се предвиди също задължение за разпределяне на бремето, солидарност между отдалните държави членки. Е, ние днес имаме хора, които попадат в Средиземно море, и е, това ще продължи, това движение през Средиземно море ще продължи настоящата ситуация. Е, споразумението с Турция е, за е, лица, които трябва да бъдат връщани. Е, всъщност това е едно политическо решение на съвета, за да може в крайен случай настоящият регламент за Дъблин да се прилага. И тук вече се стига до милитаризация на движението на хора, които искат обежище. И, както казах, този лагер и други се превърнаха в открити затвори. А ние продължаваме да водим отчаяни дебати. Ще има обаче междувременно още повече жертви. Сигурен транзит, това е ключа. Е, както в Канада. По този начин ние трябва да вземем съзнателно разумно решение толкова и толкова лица да бъдат приети и ако е така, тогава е, няма да има игра с живота на хората. В е, посолствата, в консулствата на третите страни могат да бъдат предвидени визови процедури и мисля, че точно тези служби познават много по-добре е, проблемите. А що се отнася до хармонизацията, ние нямаме никакви опасения, защото това е, ще бъде ядрото на един механизъм за презаселване. Сигурни транзитни пътища. Това е най-важното. Системата трябва да бъде преработена, така че е, да не се очакват е, човешки жертви. Преди 80 години моята майка е била беженец от войната. Е, тя е била малко дете, без майка, без баща и след това в една лодка тя е, е избягала, никога е, няма да забрави през живота си кой е помогнал. Така че хората, на които ще помогнем, също няма да забравят. Госпожа Лайнберг. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за предоставената информация. Мисля обаче, че има много въпроси още тук се посочва законни пътища, след това от страна на комисията се е, говори за синя карта, обаче синята карта е, наистина не отбеляза някакъв е, голям успех, така че на нея не може да се залага. Говори се за нови инструменти, за разпределение на бремето между държавите членки и така нататък. Въпросът обаче е следния. Първо, колко бежанци трябва да бъдат разпределени. При 160 хиляди е, ние не успяхме, а вече е, броят е много по-голям. Много от страните казаха, че не проявяват интрамес. Е, не трябва ли да започнем с държавите членки? и да попитаме дали те изобщо желаят да участват в принудителния механизъм или пък в разпределението, тъй като не се знае колко лица ще бъдат разпределени и няма да се знае, ако не се знае колко държави желаят да участват в разпределенето. След това справедливо разпределение. Тук ще трябва да се погледне економическата ситуация в страната, броя на населението и други фактори. Става дума и за интеграция. Не трябва трябва ли първо да погледнем какво о, означава интеграция в Швеция? Имаме големи проблеми с интеграцията. Европейския съюз е, ще създаде ли е, служба за миграция за всички тези страни, които не се справят с миграцията? Тук се съмнявам и след това ще трябва да видим какво искат гражданите в държавите членки. Е, ситуацията е различна. И още един въпрос. Какво трябва да се прави с държави членки, които не желаят да участват в разпределяне на беженци. Благодаря. Ели Шлайн е последният оратор. Благодаря, господин председателю. Съгласна съм с някои от бележките на колегите. Ние бихме искали да има проява на повече смелост от страна на комисията, една силна полиция, позиция на комисията, а не различни альтернативи. И много важно е коя ще се възприеме. Втората опция е тази, която предлага една по-цялостна реформа на системата на обежаще, не само козметични промени. И само по тази опция сме готови да работим. Ние говорим, че Давлин е мъртъв, не работи, че трябва да се реформира и трябва ли да сме удовлетворени от Дъблин Плюс. Спешният подход не е достатъчен и той се провали през годините. Шест държави членки от общо 28 работят по 80% от подадените молби. Ние сме гласували в този парламент многократно а, с голямо мнозинство в подкрепа за промяна на дъблинския подход и с, да се постави акцент върху солидарността а, и споделяне на отговорностите, да се включат критериите на базата на а, механизма, кризисния механизъм за преразпределение. И в дългосрочна перспектива Третата опция да има централизирана система за разглеждане на моби за обежище, която да бъде отговорност на европейско ниво. Разбира се, трябва да има хармонизация на системата, но не за сметка на намаляване на правата на хората тъй като това е подход, който винаги се е провалил. Надявам се, че комисията няма да последва правителствата на някои държави членки, които проявяват егоизъм и липса на визия. Председателят, колеги, може би сте забелязали, че времето много напредна. Имаме още една точка. Представенето на Евроюст. Всички, които трябва да говорят по тази точка, са вече в залата. Аз поемам отговорност за разпределенето на времето по тази точка, но исках да дам възможност всички да се изкажат, да чуем докладчиците по тези въпроси. Исках комисията също да чуе казаното от тях, а не да прибързваме нещата. да се ограничаваме само в рамките на 3 минути. Това нямаше да е достатъчно. Надявам се комисията да е чула това, което беше казано. Мисля, че изказванията бяха интелигентни, понякога спалени. И се надявам комисията да вземе предвид всичко, което беше казано. Няма смисъл сега да отговаряте, защото ни разполагаме с достатъчно време. Искам да благодаря и на господин Шемрим Аз взех решението да дам възможност на всички да се изкажат, защото считам, че вашия принос е изключително важен на този етап. Надявам се, че комисията е взела предвид всичко, което беше казано и бъдещите дискусии ще бъдат фокусирани върху отделни аспекти на съобщението за законната миграция. Благодаря ви, колеги. Благодаря за проявеното търпение. Сега преминаваме към девета точка. Това е представене на Евроюст. Мишел Конингс ще направи това изказване. Моля я да вземе мястото си тук на трибуната. Преминаваме към тази точка веднага. Ще я представя накратко, докато Мишел вземе мястото си. И така, колеги, ще чуем представенето на Мишел Конингс, председател на Евроюст. Тя ще представи третия доклад за, по темата за така наречените чуждестранни бойци. Няма да се разпростирам във въведението заради напрегнатото време. Още веднъж извинение за закъснението. Слушаме ви, Мишел. Много благодаря, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е чест да представя работата на Евроюст по темата чуждестранни бойци. И а, това е доклада за заседанието от юни 2015, близо 10 месеца отминаха от тогава, много неща се случиха. С ваше позволение, господин председател, ще направя някои първоначални бележки. На първо място, а, за жертвите. Те са причината, поради която работим толкова усилено. Нямаме никакво колебание заради жертвите на тероризъм, не само в Европейския съюз, но навсякъде в света. Именно заради жертвите, именно заради това, че не трябва да забравяме да преследваме нарушителите и да ги а, да следим за въдворяването на а, справедливост. Именно заради жертвите ние работим толкова усилено. Този доклад е резюме на по-обстоен доклад, който представяме на министрите на, представихме на министрите на вътрешните работи през декември миналата година. Този доклад, който представихме миналата година през декември, е с конфиденциален гриф и трябва да подчертая, а, че а, това е продукт от много сериозни усилия на прокурори, които се борят с тероризма и а, сме получили от тях много информация, включително от а, течащи в момента разследвания. За това няма как да го споделим. Ако а, споделим информацията от него, а, то тогава бихме загубили а, цялото доверие в Евроюст. Ето защо настояваме за а, поверителния характер на пълния доклад. Ето защо ще говоря за тенденции, общи практики, но няма да навлизам в подробности за конкретни разследвания, тъй като това би било абсолютно непрофесионално и а, би. А, не би било в съответствие с доверието, което са ни гласували прокурорите, споделили тази информация за нас. Ние също така се влияем и от събитията, и от търсенето. С, а, също така сме ориентирали към резултатите. Ние сме първите в Европейския съюз от 2012, които идентифицираха проблема за чуждите бойци. И това е именно заради доверието, а, с което се ползваме. The NCT, това са кръщението, което използваме за националните а, контактни точки, прокурори, които се борят с тероризма от декември 2005 има такова задължение за държавите членки да информират Евроюст за това какво се случва в, държавата членка в борбата с тероризма. И това води до редовни заседания от 2005 насам за, на тези контактни точки. И от 2012 една един от прокурорите ни по пита дали чуждите бойци са национален проблем и именно заради този въпросник, който ние оформихме, ние още през 2012 бяхме наясно, че не само тази държава, но освен това още 6 всъщност имат много граждани, които ходят и се връщат редовно до Сирия и Ирак и се връщат често с терористични намерения. Някои от тях дори ангажират и други, ангажираха други и се занимават с дейности по финансиране и а, имат намерение да атакуват а, невинни хора тук в Европа или на други места. Това е причината, преди която през 2013 година ние започнахме да работим по тази тема в нашите заседания. Миналата година ви представихме резултата от а, заседанието ни през 2014 година. Направихме го и през 2013, и 2014, и 2015. И преди всички атаки, които видяхме след това, ние постоянно работехме за това да намерим ефективните средства за борба с тероризма. Кой ще се справи с тази част от реалността? Как да сме ефективни? Защо е необходимо това? Кога? а, има нужда от него и как ще се справим. Това ще бъде и обект на презентацията днес. Ако смятаме, че Евроюст може да предоставя а, а, статистика, не. Ние имаме оперативна, тактическа стратегия стратегическа информация от а, прокурорите, които работят срещу тероризма. И в крайна сметка, а, как, как можем да се на прави, за да сме подготвени от юридическа и оперативна гледна точка. Това е сложен проблем и не може да има просто решение. Това е динамичен проблем, така че се изисква повече от динамичен отговор. Последните години това, за което апелираме, е общ, обстоен подход и съдебната система е част от него. Да дадем един пример. В момента има ли смисъл да се борим с чуждите бойци, а, а като ги затваряме в затвора? Защото а, те все пак а, радикализират и други там. Винаги сме казвали, че а, има такова значение, а, защото те имат знаково значение. И в един от а, заловените камикацата от атаките в Брюксел, ние видяхме как последните му думи са били, че ще се взриви, само защото не иска да отиде в затвора. Това има своя ефект и ние трябва да наблюдаваме как хората, които се връщат в Сирия и в Ирак, които участват в бойните действия там, връщат се травматизирани, но нямат терористични намерения, но а, има а, достатъчно причини да бъдат объркани и това е сложен, сложен проблем. А, няма просто решение, но а, съдебния елемент е изключително важен. Това, за което апелирахме в последния доклад, е обща рамка, обща юридическа рамка и трябва да кажа, че заради разделени, е, резолюцията 2117 от а, а, декември а, заради събитията на ниво Съвет на Европа от втория протокол през май месец 2015 година. Това е изключително важно. Инициативата предприета в комисията Генерална дирекция ХОМ за инициирането на работа по директивата за обща правна рамка вървим в, правилната посока. Знаете, че от 2002 имаме рамково решение, което поставя основите на общото определение за тероризъм. После през 2012 година го а, конкретизирахме с включване на допълнителни елементи и в ОНЕ резолюцията се казва, че пътуването с терористически намерения и финансирането на такова пътуване. А, там се очертават тези феномени и също така общия аспект. А, държавите членки поемат а, предприемат действия, за да приведат своето законодателство, за да е в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа и резолюцията на ОНЕ, но е, е от изключително голяма полза, че всички държави членки са обединени от е, е, общата цел. Ние апелирахме за такъв общ подход, защото виждаме, че някои е, държави членки водят законодателство, а други нямат нужното законодателство. В последното заседание, среща на нашите а, прокурори, видяхме, че много от тези прокурори се радват от последните промени в законодателството и, го, и ги използват. Приветстваме факта, че Генерална дирекция Холм и прикани Евроюст, за да допринесе за а, дебата по това как да се обединят а, и хармонизират а, различните елементи от законодателството, така че да не се допускат празноти и как, да речем, ако си само член на терористическа организация, не е достатъчно, трябва да има ясна ясен принос, за да можете да преследвате това лице. И има също така млади жени и деца, които пътуват до Сирия и се връщат и биват преследвани за, за терористическа дейност, защото са предоставили транспорт или а, са готвили за а, чужди а, бойци и виждаме, че в едни държави такива хора могат да се накажат, а в други не. А, ние също така се занимаваме и с активно а, обучените и в зависимост от факта дали а, радикализацията е обект на законодателството. Също така виждаме много ясни сигнали от съдилищата, когато а, защ защитниците обясняват, че а, пътуване до Сирия не представлява тероризъм. Но ние следваме много внимателно всички решения на съда и изключително внимателно анализираме съответните а, осъдителни обвин, а, присъди, за да потвърдим какво се нарича тероризъм и някои конкретни държави членки са приели това в съответствие с рамковото решение 2008. Наказателната политика, как се справяме с върналите се. Виждаме, че някои от държавите имат сериозни анализи за рисковите показатели, имат оценка на риска, която провеждат и са ам, определили три нива на опасност на върналите се. Това е един от начините за действие. Искаме да го споделим с другите държави и да видим дали и те не биха били а, готови да приемат и своето законодателство нещо подобно. Но трябва да го направим в една правна рамка, в една съдебна рамка, да видим какви са опасностите, как ги категоризираме, какъв е риска, който определяме. Това, което аз бих казала от а, а, опита, който се споделя с нас, на тях, за тях ги са важни най-високата категория, най-рисковите ветераните. А, тези, които вече са в а, съдебните системи, било то за някакви малки нарушения или по-сериозни престъпления. Ще спомена само няколко а, конкретики. 29 юли Анселем е бил а, в отсъствието му съден в Брюксел. Още една от камикадзетата също. Мога да дам и други примери. Ето защо това е изключително важно. Трябва да се погрижим а, посредством съдебната система за върналите се. Трябва да търсим и в рамките на съдебната система а, методи, за дередекализация в досъдебната фаза, по време на делото и след това. И всеки отделен случай трябва да преценяваме какъв, какви са възможностите за альтернативни санкции. Много се радваме, че след конференцията на 9 октомври 2015 водена от госпожа Юрова, съвета говори за включването на тези програми за дерадикализация в досъдебния а, етап а, по време и след а, съдебния. И а, сега ще се върна само на важната тема за а, доказателствата, а, които са в виртуален вид. Много се ползват социалните медии и интернет от страна на терористите. Тук се сблъскваме с сериозни проблеми включително заради а, анулирането на а, една от директивите за разнообразните системи в държавите членки за задържане на данни, различните периоди, в които те се пазят. Също така сътрудничеството с трети страни е много важно. Работата по а, тези сътрудничества също а, тече. Сега с удоволствие ще отговоря на въпроси. Да, ако ни остане време, казва председателят, заповядайте. Искам да ви благодаря много за изнесения доклад и за това, че вие запознахте комисията Либе с генералните насоки. Също така проявявам голямо разбиране, че не непременно трябва да се изнасят факти от разследването пред обществеността, защото това пречи на самия процес на разследване. Може би един-два въпроса от моя страна във връзка с заключенията. Първо, виждам, че след като съм аз, лично докладчик по директивата за тероризма, се занимавам точно с тази проблематика, как да се отнесем към чуждестранните бойци, е, как да ги третираме от гледна точка на наказателното право. Е, тази директива покрива може би само наказателното право и не може да разгледа другите неотложни въпроси от е, моя гледна точка. Това, което вие отразявате във вашия доклад и което казахте, ме навежда на мисълта, че според вас е много важно да се обхванат пътуванията с терористични намерения. И може би това съществува като заблуда, че се иска генерална забрана на пътуванията. Не, става дума за пътувания с терористични намерения и то в рамките на терористични мрежи или пък във връзка с конкретно деяние. И наистина това са вече важни елементи. Освен това се повтава въпроса за тренинга, за обучението. Тук наистина въпросите са много наложителни. Вчера един италиански прокурор, който е много опитен по въпросите на разследването във връзка с радикализация, посочи, че един високо радикализиран, силно радикализиран исламист е, конфронтира две и 4 годишно момиченце с видео, където се показва обезглавяване. Например, когато става дума за защита на деца, трябва да се мисли особено за злоупотреба, свързана с радикализация. Също така и злоупотреба от страна на собствените родители на тези деца. Благодаря ви много за казаното във връзка с дерадикализацията. За мен е много важно в тази връзка да се осъществява информационен обмен между държавите членки за оптималните възможности и успешни модели на дерадикализация, най-вече в затворите и е, мерките, които водят до там осъдените лица да не бъдат е, оставени да вегетират в местата за лишаване на свобода. Е, и има, разбира се, съответни програми за тази цел и някои от тези лица могат да бъдат дерадикализирани. Това трябва да започне още в местата за лишаване от свобода. Разбира се, е, когато става дума за е, мерките от страна на съда, те са много важни в този случай и е, според мен е много добре, би било много добре Евроюст да ни информира за мерките от държавите членки и комбинацията от такива мерки, защото това може да се превърне в основа за законодателната дейност на нашата комисия. Защото мисля, че от една страна наистина е необходима една такава директива. Тя е важна в наказателното право, обаче, що се отнася до дерадикализацията, ще трябва конкретни мерки да се възприемат и то координирани между държавите членки. Благодаря ви още още веднъж. Благодаря, господин Кърхоп, има думата. На първо място си за представенето. Иска ми се да се спра на една-две теми. На първо място, както знаете, цялата амбиция за хармонизация във връзка с а, а, различните е, нарушения и наказания в Европа е само една амбиция, поне според мен. А междувременно е, изглежда, че някои от вашите предложения са в техническите стандарти, техническите стандарти, които са свързани с обмена на информация между държавите членки. Но това има много повече смисъл много по-постижимо е от по-широката амбиция, която сте посочили. Защото, разбира се, ние живеем в ситуация, в която имаме много допълнително сътрудничество, което се провежда ПНР, пътническите данни, ЕКРИС, подозрените там. Всичко това е полезно. Ето защо мисля, че именно там трябва да се постави повече акцент, но понякога е трудно да се справяме с а, въпросите а, с, достатъчно бързо, именно защото техническите стандарти са толкова различни в различните държави. И в този контекст също приемам казаното от вас за сътрудничество партньорството между съществуващите агенции. Споменахте Евроюст, Европол и Фронтекст. Разбира се, че това е от максимално значение. Но има и други агенции, които могат да се включат. И а, на последно място искам да кажа използването на съвместни екипи за разследване. Моят доклад е от а, далечното минало, но а, тогава възможностите за съвместни екипи не бяха използвани изобщо, за разлика от сега. В момента виждаме а, много добри резултати от такива съвместни екипи, но макар да съществуват от много отдавна като възможност, ми се струва, че е добре да ги прегледаме. И Евроюст може да изиграе своята роля в това отношение, да видим дали съществуват някакви а, пречки или проблеми, които пречат на по-пълното използване на тези екипи. Натали Гризбек. Искам да благодаря на а, госпожа Коник за чудесната презентация и това наистина е тема, която от много години е актуална, въпреки че е свързана с ужасните атентати, които преживяхме през последните месеци. Наистина темата е много важна и а, тази проблематика е толкова а, ужасна, а, толкова голяма, вие очертахте с много голям реализъм. Е, що се отнася до е, поверителността, аз е, лично мисля, че и аз и колегите трябва да имаме предвид ситуацията на жертвите и техните семейства. И е, ние видяхме във вашето изложение, че е, става дума за една е, система, която се базира на функция в мрежи и е, е, трябва да бъде е, обединен принципа за гъвкавост, е, за бързина, и всъщност тези мрежи правят точно това. Бързина и гъвкавост поради е, липса на граници действат много модерно и за това ние виждаме колко са необходими мерки и ние трябва да работим е, всички държави членки в е, полза на обмена на информация. Ще трябва наистина реално и ефективно и конкретно да правим това, но преди всичко трябва да осъзнаем колко е важно да имаме добра правна рамка, която която да не даде възможност да отидем много напред е, и да е, можем да е, бъдем в добра позиция в тази толкова ужасна битка. Позволете ми един съвсем бърз въпрос във връзка с вашите думи. Вие говорихте за 6 страни, които са засегнати от чуждестранните бойци. Кои са тези страни? Аз е, имам чувството, че като европейци ние сме всички засегнати, всички страни в различна степен, разбира се, но това всички ни засяга. И втория въпрос е, е, пак е, във връзка с актуалните събития, ние работим по новата директива срещу тероризма. Какво мислите за това предложение? Какво е, трябва да бъде предизвикателството в тази директива? Какво е вашето мнение? Какво искате да се подчертае в тази директива? Просто искам да чуя вашето мнение по този толкова важен текст, защото ние наистина приемаме по-малко текстове и е, е, ако са по-малко, ще имаме повече време да преработваме текстовете, по които работим. Е, така че, е, тъй като тази директива е много важна, нека да се опитаме да бъде балансирана, за да може да бъде ефикасна. Благодаря. Господин Вос. Благодаря ви най-сърдечно за направената презентация. Аз всъщност имам само няколко въпроса във връзка с данните, които имате от вашата работа. От една страна, от случаите, по които обработвате, можете ли да направите заключение, че терора, всъщност тероризма, се свързва в по-голяма степен с организираната престъпност. Не само, що се отнася до трафика на хора, но и до изпирането на пари и до други престъпни състави така че ние е, в момента е, и се фокусираме повече върху тероризма, но вие имате ли чувството, че е, в Европа ни е необходима една по-добра дефиниция за тероризъм? И една трета област искам да засегна. Все повече имаме чувството, че в нашите страни Е, има кланови структури в е, държавите членки. Хората все повече имат чувство за това. Това явление е известно в е, Германия. При нас действат арабски кланове. Те доминират определени зони, също така определени джамии. И за това искам да знам дали вие разполагате с такива сведения за нарастване на това явление. Благодаря ви. Благодаря, господин Юрек има думата. Благодаря. Това е господин Тиряк. Имам няколко коментари във връзка с вашето изложение. Благодаря ви много, защото вашето изложение беше много актуално, показа и конкретни данни, какво е всъщност конкретното познание в настоящия момент. Сега, що се отнася до ИЗИС, това е една организация, която е във война с много от нашите държави и те развиват много дейности и ако някои лица се присъединяват към исламска държава, това по принцип е държавна измяна спрямо техните страни и трябва да се третира като такава. Е, ще трябва много точно да се прави разлика от кой момент е, е, започва военната дейност и от кой момент започва подкрепата. За тази цел са необходими съответни правни основания. Ако да речем някой оказва логистична подкрепа или събира материали в полза на ислямска държава, ние трябва да си зададем въпроса дали това не изпълнява състава на престъплението. Не става дума дума за строга съдебна практика, защото правото е, може да предвиди винаги изключения. Така че е, в случая по-скоро става дума за нашия правов ред, бих казал. И на практика точно с това сме конфронтирани. Ние сме в състояние на война и трябва да разглеждаме тези хора като врагове на нашите държави и то, така да се каже, в условия на война. Ако някой извършва враждебни действия спрямо собствената си страна, по принцип той трябва да бъде отстранен от нея и за тази цел съществуват много разумни подходи. Ако да речем някой има двойно гражданство и участва в терористична организация, може да му бъде отнето едното гражданство. Това е практическо решение. Разбирам, че темата е много сложна, обаче е много важно да се следи и социалната среда и хората трябва да знаят, че тук става дума не за емоции или за намерения, става дума за обществото като цяло. И тук като че ли се борави с неясни термини. Трябва обаче да се гледат нещата точно. Радикализация, ново понятие, симпатия към тероризма ли означава това? Или активна подкрепа на терористични действия? Аз мисля, че би било добре, ако нещата се разгледат и от е, социологически аспект. Как е, изглежда радикализацията? преди е, тя да е започнала. Какви точно е, възгледи е, се представляват тук? Е, повтарям още веднъж – ние не можем да изключим от обществото тези лица, те живеят в него и всъщност това е и една от базите за интеграция. Обществото и изолирането на отделни лица, които не желаят мирно съвместно съществуване с другите, обаче трябва да се прави, за да не бъдат излагани другите на опасност. Госпожа Сържентини. Благодаря, господин председател. Три въпроса. На първо място, вие споменахте превенцията а, на радикализацията и альтернативните начини. Нямам нищо против да се спрете малко по-подробно тези альтернативни начини. На второ място, говорихте за криминализацията на пътуването. Ставам си въпроса дали това е пътя напред. Трябва ли да а, намерението, обучението да криминализираме, не създаваме ли много а, допълнителни ефекти, които ще проистекат от, радикали... от криминализацията на пътуването. И а, аз лично а, Знам за сирийски а, граждани, които най-накрая след много години могат да стигнат до а, кюртски земи и начин по който те пътуват е именно начин по който радикализираните а, лица пътуват и ако криминализираме, това би довело до много сериозни последици. На следващо място, на какво можем да се основем, когато а, обвиняваме някой, че работи за Даеш, за ислямската в, а, държава. Дали а, на собствени източници или на нещо друго се а, а, основавате. Ще се обърна към Мишел Кьоникс, а, госпожа Холмайер и сега господин Сърчен, госпожа Сарджентини зададаха въпрос. А, искам и аз да задам а, въпрос към Евроюст. Съвсем откровено, много малко други агенции проследяват тази тематика от толкова дълго време. Има ли някаква усещане за криза тук? Може би цифрите не са съвсем точни за индивидите, които са обект на радикализация като култ, но ефектите са много сериозни. Не само човешки животи, но също така и е, мисюманските общности, които спазват всички е, закони, пък е, ги третират е, ужасяващо. От е, е гледна точка на Евроюст, виждате ли връзка между е, отговора на правителствата. Знаете, господин Кърков също знае, Обединеното кралство предприема много а, а, сериозни мерки против радикализацията, но не много добре се осъществяват а, те. В училищата не са подготвени, да речем, учители. Вие наясно ли сте колко недобър е отговора а, е, при а, е, тази важна мярка. И що се отнася до връщащите се? съдебните системи в е, отделните държави правят най-различни неща. Вие виждате ли връзки, основявате ли връзка с прокурорите и така нататък, но има ли някакво съответствие в начина по който се третират върналите се? Thanks a lot for these uh, questions. Maybe I will start with your question, Mr. Chair. Um, there is indeed uh, um, a security uh, threat, a serious... Uh, Добре. Това е безпредседентна заплаха за сигурността. Започнахме работа през 2012 да работим. През 2012 имаше 6 държави, Белгия, Дания, Франция, Обединеното кралство. Това са държави, където бяха предприяти мерки. Освен това имаше също много известно дело в Антверпен. 46 члена на Шария в Белджам бяха засегнати. Също Ойстен продължиха и не само в тези шест държави, сега всички вече са а, включени на картата. Има разлика по отношение на плътността на населението, на присъствие на мусулманско население, но те не стигматизират мусулманите, тъй като и от тази група има хора, които са жертви. Работата на Евроюст предвид на кризата, в която се намираме, да се предприемат всички инициативи на местно, на национално равнище и да се види какво работи. Ние ще видим ефекта от тези мерки в бъдеще. Това, което знаем, че за една категория, за ветераните, няма възможност за проява на снисхождение – в отговор на чешкия депутат. Тук говорим за, на, за престъпления, които използват а, като претекст религията, а, за да извършват а, престъпления, както стана видно по време на атентатите и в Париж, и в Брюксел. Въпросът е спешен. Ние ще продължим да провеждаме заседание на мрежата. Господин Керхов, не трябва само да се търси общ подход заради самия общ подход, а да можем да се вършим работата. По време и след парижките атентати на 12 ноември. Ни трябваха само 2 часа, за да се свържем с всички оперативни звена, за да бъдат в готовност за предприемане на мерки. Това е в резултат на сътрудничеството и именно тук е ролята на мрежата. На 22 марта бях в реално време информирана от белгийските власти и след половин час цялата мрежа беше в готовност. И това е нещо, по което трябва да работим. Трябва да бъдат доразвити мрежите и местните звена в, на Евроюст. Там трябва да има а, оперативни прокурори, които да могат бързо да се задействат а, при нужда, както а, стана възможно по време на атентатите в Париж, да може да се информираме взаимно в реално време по правни, по съдебни въпроси. И в отговори на господин Кирхоп за работа на съвместните инвестигационни звена. Това е най- бързият канал за взаимна правна помощ. Може да се окаже а, прак, а, практическа, а, оперативна подкрепа, финансова а, подкрепа. Дали правим оценка до това, доколко ефикасни сме били? Да, правим го ежегодно. Имаме заседание с участието на представители на всички държави членки. Сега в отговор на госпожа Холмайер. Директивата е изключително важна. В Европейския съюз ние акцентираме в военно Ние режим не работим. Ние сме а, организация, която държи на върховенството на закона. И като прокурори имаме задължението е да гарантираме правото на живот. И ако има някакви проблеми в това отношение, се налагат незабавни действия. И това трябва да се прави още на превентивния етап, свързан с набирането на бойци, с финансирането и прочие. Обикновено тези хора отиват в Сирия не за да се забавляват там, а за да се включат в терористични дейности, в подготовка, в набирането на а, други бойци, в а, отвличането на журналисти и други. Затова трябва да се отчита този сложен контекст в подобни държави. И нашата цел е да подобрим връзките с държавите извън Европейския съюз, в Близкия изток, в Северна Африка, в Западните Балкани, в Турция. Миналата година ние се срещнахме с 28-те национални кореспонденти. Също работим а, с а, Швейцария, с а, САЩ, както и с Турция, с Тунис, както при атаките, които имаше в Тунис миналата година с висок брой жертви, когато много хора загинаха при атентата в музея. Европейския съюз не може да се справи сам. Ние трябва да разчитаме на професионалисти от региона. И всичко това трябва да става при строго спазване на върховенството на закона. Ние сега търсим контакти и с Либия. Дали е лесно? Не. Това е сложен проблем. Той не може да бъде лесно решен. Но ние имаме усещането за спешния характер на действията, които са необходими. На следващо място защита на младите хора, на малолетните лица. В някои страни тази група лица могат да бъдат подлагани на наказателно преследване, да им се налагат наказания. И ако има повтаряне на едно и също деяние, това не е добра атестация за нашата работа. Трябва да се използват и е, специални техники за извършване на разследвания, но всичко това трябва да става в е, правна рамка и да се акцентираме върху член 13 от решението за Евроюст, а именно да бъдем информирани регулярно за други форми на престъпления. В оперативната ни, в стратегическата ни работа констатираме, че има връзка между тероризма и организираната и сериозна престъпност, трафик на хора, трафик на наркотици и прочее. Използват се доста често каналите на организирани престъпни групи. Така че е необходимо да мислим малко извън отъпканите вече пътища. Тъй като, както стана и ясно напоследък, много от извършителите на терористични действия са закоравели престъпници, които използват само като повод религията, за да извършват е, тежки е, престъпления. Освен това е необходимо да се сравнява информацията съвместно с Европол. Това е основният ни партньор. Те имат е, създаден център за борба срещу тероризма. Ние си сътрудничам с тях, също в борбата срещу киберпрестъпността. Ние установяваме мост между Евроюст, Европол, всички държави членки, за да има съдебни последици, базиращи се на събраната информация и доказателствен материал. Искам да благодаря на госпожа Гизберг за въпроса, който постави. Председателят а, напомня, че времето изтича. Така че изключително важно е да имаме работа в мрежа и тук, защото терористите работят също в мрежа. Ние използваме TCM, Извършваме анализ. Имаме също редовни заседания на мрежата, където споделяме информация, правим анализ. Също споделяме информация за нашумели дела срещу терористични групи. Това е нашата работа. Правим го и по отношение на киберпрестъпленията. Благодаря, председателят. Има доста досиета, които предстоят да се разгледат. в програмата за борба срещу тероризма